Dear colleagues, it is, uh... Уважаеми колеги, време е да започнем заседанието си. Веднага ще преминем към първа точка в дневния ред, която всъщност гласи приемане на дневния ред. Ако няма възражение, приемаме дневния ред без изменения. Преминаваме към Втора точка – съобщения на председателя. Първото е за геномодифицираните организми на 13 януари. Излязохме с позиция по предложението за директива. Предвижда се последна проверка след юридическата проверка на всички езици. Коригендо беше изпратен на членовете на комисията ни в сряда. Ако до края на заседанието днес не получим възражения, Коригендума се приема и ще бъде съобщен на следващото февруарско заседание. На второ място семинар за по-безопасното здравеопазване в Европа. Резистентността срещу микробите Проявата е в контекста на доклада Хини. Uh, Трета точка интерпарламентарна комисия с членове на националните парламенти. Пътна карта за иновативна и ресурсно ефективна Европа. Това ще се проведе в понеделник 13 30 марта, извинете, след обеда. Освен това, трябва да ви уведомя, че госпожа Шуица и господин Капуто бяха избрани вчера като съпредседатели на работна група, която съдържа по един член от всяка група. Днес трябва да ви уведомя и за езиковия режим. Имаме превод на 22 езика. Както е обичайно, заседанието се излъчва в интернет и може да се проследи на веб страницата. Нека кажа и резултатите от заседанието на координаторите на 22 януари. Тези препоръки вече са разпространени по електронен път, ако няма възражения, се приемат. И сега преминаваме към четвърта точка в дневния ни ред, а тя е гласуване. Първо, избор на съпредседатели на работната група по въпросите на здравеопазването. На 24 юли координаторите решиха да има работна група по въпросите на здравеопазването. След това се проведе заседание на 4 декември и се реши съпредседателите да се изберат от членовете на комисията НВИ. Същевременно се определи и крайен срок за предложенията от политическите групи за съпредседателите на работната група. Имаме петима кандидати от ГОЕ госпожа Килонен, от НП господин Петерле, от ЕКАРЕ господин Пьеха, от Зелените госпожа Ривази и от социалистите госпожа Вилмот. Трябва да се обърна към всички кандидати и да ги попитам дали приемат тази кандидатура. Господин Петър Лене е тук, доколкото разбирам. Госпожа Ривази е изпратила писмено съгласие за номинацията си. Госпожо Килонен, вие приемате господин Пиека – вие също приемате. Госпожа Вилмот, приемате. Трябва също така да ви уведомя, че бюлетините са раздадени. Проверете дали разполагате с тях. Нека ви напомня, че единствено пълноправните членове на комисията могат да гласуват. При отсъствие на член той или тя могат да бъдат заместени съгласно традиционната процедура. Всеки член може да подаде само един глас чрез отбелязване на името на предпочитания кандидат. Ще съберем бюлетините след което в края на гласуването ще съобщим резултата от гласуването по тази точка. Ако вече сте гласували, можем да съберем бюлетините. Ще ви дам една минутка. it's going to go fast. Okay, we can go to the next. Мисля, че можем да преминем към следващата точка. По гласуването на бюджета. Можем да започнем гласуването веднага. Изменение 1 за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 имате председателя, но съм си забравила картата за гласуване. Both by hand? Yes, yes. Ще гласувам с дигане на ръка, нали? Да. Avete votato тути. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Шест. За. Против. <clears throat> Въздържали се, приема се. Изменение 7. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. И заключителното гласуване по електронен път. Avete votato tutti? Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Продължаваме нататък. Освобождаване отговорност във връзка с, европейска, във връзка с бюджет 13 година Европейска агенция по лекарствата. Първо изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. И електронно гласуване по целия доклад. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Седма точка от дневния ред. Освобождаване от отговорност, бюджет 13 година, Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. Първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега по целия доклад електронно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се.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 the oral amendment... Устното изменение няма да се гласува. Гласуваме по пето изменение без устното изменение. Кой е за? Против. Приема се. И сега електронно гласуване по целия доклад. Абете вотато тут. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Девета точка. Освобождаването отговорност. 13-та година. Европейска агенция по химикали. Първо изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърли се по целия доклад сега. Моля, гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Десета точка от дневния ред. Освобождаваме от отговорност за 13-та година. Европейска агенция за околната среда. Първо изменение. За. Против.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 Emendamento 1. Chi фаворе. a favore? Първо изменение. За. Против. Жали се. Приема се. Второ изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Трето изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Четвърто изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Пето изменение. Две части. Първа част. Кой е за? Против. Раздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Раздържали се. Отхвърля се. Шесто изменение. За. Против. раздържали се. Проверка. Il <laughs> Ха-ха. Il voto è chiuso. Прекратете гласуването. L'emendamento è respinto. Отхвърля се изменението поради колегите, които нямат карта а, за електронно гласуване, които а, гласуват с дигна на ръка и затова е 33 на 33. Седмо изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Осмо изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Десето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Девето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Единайсто изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 12 изменения за, против, въздържали се, приема се. 13 изменение за, против, въздържали се, приема се. 14 изменение за, против, въздържали се, приема се. 15 изменение за, против, въздържали се, приема се. 17 изменение за, против, въздържали се, електронна проверка. Авете вотато тут. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 16. За. Против. Задържали се. Отхвърля се. 18 изменения. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 19 изменения. И 20. Те са идентични. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 21. За. Против. Електронна проверка. Il voto е chiuso. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 22. За. Против. Въздържали се. Приема се. 23. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24. За. Против. Въздържали се. Приема се. 25. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Али votato тут? Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 26. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 27.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 против, въздържали се, приема се. Изменение 38. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 39. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 40. За, против, въздържали се, приема се и окончателно гласуване по документа е по електронен път. Моля гласувайте. Il voto è Прекратете гласуването. Приема се. Е? Adesso abbiamo il сега преминаваме към гласуване по електронен път на устния въпрос към Комисията за стратегията за алкохола. Гласуваме само по електронен път. Веднъж, моля гласувайте. Avete votato tutti e abbiamo un... Всички ли гласувахте, имаме един повече от СПД. Grazie. Il voto благодаря. Прекратете гласуването. Приема се. Единодушно. I have to announce the result. Ще обявя резултатите от гласуването в работната група. Резултатът е следният. 61 човека са гласували, 19 за Вилмот, 17 за Петерле, 10 за Риваси, 7 за Пиека, 5 за Килонен, 3 бели бюлетини. И окончателният резултат е следният. Избрали сме Вилмот и Петерле. Sì? Now we can go to the item 13. Сега преминаваме към 13-та точка. Предложение за резолюция относно стратегията за алкохола. Веднага ще дам думата на господин Чирио от името на групата НП. Е. Благодаря, господин председателю. Много благодаря на всички колеги, които работиха и работят последните седмици по редакцията на настоящия текст. Става дума за една тематика, която е много деликатна, но и много важна. Става дума за стратегия, която Европа трябва да приеме с цел намаляване до минимум или, ако е възможно, да, да премахне всички вреди, предизвиквани от злоупотребата с алкохол. Настоящото предложение за резолюция тръгва от различни предпоставки. Те са свързани с статистическите данни, с които разполагаме на в исторически план, събирани през годините за щетите от алкохола. Всички тези щети е, се плащат е, със здравето на хората, човешки животи също се губят. Имаме и економически щети на здравеопазването в държавите членки поради цените на лечение при заболяване. Много често в този случай говорим за по-уязвими хора, говорим за непълнолетни и малолетни, говорим за хора, които живеят в нищета и трябва да се обърне особено внимание на по-слабите основните моменти в тази резолюция. Необходимо е да има диверсификация, т.е. да не се мисли, че злоупотребата с алкохола може да се третира по един и същи начин в Европа в е, различните държави, има различни социални, културни, економически аспекти, историята е различна, така че отношението на всяка една от нациите към алкохола е различно. Това трябва задължително да се взема предвид, за да не се предлага еднообразно решение на различни народи. Трябва да се направи оценка, да се види как се използва алкохола в отделните държави, какъв е подхода към алкохола, например. Едно е да говорим за виното, за някои държави, например в Средиземноморието. Това е част от културата, пък други видове алкохол в други части на света се разглеждат по същия начин като част от културата. Освен това не трябва да имаме предвид, че средиземорските култури обръщат голямо внимание на кулинарията, гастрономията а, така че подходът е различен. Основното в тази резолюция е идеята да подходим различно към всеки, да се направи точен анализ, един анализ, който ясно да може да посочи по какъв начин се възприема консумирането на алкохол в различните държави, но и един подход – който не иска да забранява а, или да демонизира. Говорим за младите, за училището, за образованието, защото първият подход би бил не да забраняваме, а да информираме. Посочват го и статистическите данни. Трябва много да се внимава, за да се а, говори по-конкретно. Трябва да се мисли също така и за етикетите на алкохолите. Европейската комисия се занимава с това още в края на миналата година. Сега имаме общи нормативни уредби, които са за етикетите на хранителните продукти, но а, трябваше всъщност до миналия декември да се реши какво да се прави за етикетите, с етикетите на алкохола и посочването на всички конкретни данни в тях. Затова основните моменти са следните. Различното използване, различните култури, различните народи и нации, различните социално-културни контексти, важността на училището, на образованието, основно внимание към бременните жени, децата, където употребата на алкохол е забранена, там данните са ясни, и след това така нареченото drink driving или употреба на алкохол при шофиране. Имаме различни национални лимити. В някои държави имаме нулева толерантност на алкохол в кръвта при шофиране, а други държави пък се приемат други стойности. Така че трябва да се вземат предвид е, националните норми. Но пък трябва да се има предвид и високата смъртност от е, катастрофи, причинени от употреба на алкохол. И не на последно място, смятаме, че акцизите не винаги са правилния път, особено ако имаме предвид това, което правим с тютюна. Имаме данни. Всеки един от вас може да погледне статистиката, която е много показателна. Там, където има акцизи върху алкохола, там, където са въведени елементи, които повишават цената, това никога не е довело до намаляване на употребата, напротив. Всички тези елементи са много важни и те трябва да се вземат предвид. Става дума за предложение за резолюция, което според мен е балансирано. И накрая, в заключение, Форумът, който работеше до сега, трябва да продължава да се използва, защото се събрахме около една маса за разговори, като потребители от една страна, от друга страна поканихме и производителите и всичко това беше председателствено от институциите. И според мен този форум трябва да продължи да работи, защото е една отлична практика, която може да бъде изнесена и към държавите членки. Благодаря. Пилмот. Благодаря, госпожа Вилмот. Благодаря ви. Благодаря на всички, които ме подкрепиха в работната група по здравеопазването. Много се радвам, че водим тази дискусия, защото работата по резолюцията започна при предходния мандат, след това дойдоха избори, нямаше време да приключим работата. Ние настояваме комисията да излезе с нова стратегия за алкохола, защото последната стратегия приключи до 2012 година, а сега сме 2015. Целта на предходната стратегия беше да има консенсусен подход. Повечето държави членки имат своите мерки срещу вредите от алкохола, но имаме спешна нужда от стратегия на европейско ниво. Например, да се види как повече ресурси могат да се използват за научно-развойна дейност при изследване на вредите. Да направим и ценообразуването по-видимо, да помислим за етикетирането. Така или иначе, когато договаряхме директивата за информацията за храните, алкохолът беше изключен. Тогава бях против това решение, но комисията даде съгласие да излезе с доклад до септември 2014 година за включването и на алкохола. За съжаление, до днес не сме получили такъв доклад. Трябва да помислим и за опасностите от шофиране в нетрезво състояние. Консумацията на алкохол по време на бременността или от непълнолетни. Освен това, хората трябва да знаят и какво е калоричното съдържание. Според някои темата е много трудна. Според други, едва ли пък ще се окаже, че е толкова невъзможно да се предоставя информация. Но така или иначе тук не става дума за забрана на алкохола. Ние няма да спрем хората, които желаят да го консумират, нито пък ще заклеймим тези, които обичат алкохола. Самата аз нямам нищо против чаша вино и Съвсем, както казах, не става дума за това да я забраним, по-скоро ни интересуват въпросите на общественото здравеопазване, защото алкохола се нарежда на трето място като причина за ранна смъртност в Европа. Трябва да видим как да се справим с този проблем, как да помагаме на хората да изберат здравословното за мен е много важно парламента да приеме убедителна резолюция и да изпрати сигнал към комисията. Искаме действия срещу алкохола. Стратегията отдавна е закъсняла. Много ви благодаря. Господин Фария. Graças, Presidente. Bom, eu queria também começar por agradecer aos meus colegas que trabalharam nesta. Благодаря. Искам да благодаря и на колегите, които работиха по това предложение. Всички знаем, че злоупотребата с алкохол води до множество заболявания, ранна смърт, много са отрицателните последици. Всъщност вредите от алкохола възлизат на 155 милиарда евро годишно. Ето защо трябва да имаме предвид факта, че предходната стратегия за алкохола приключи 2012 година. В момента сме 2015, стратегия няма. Консумацията на алкохол е нещо много присъщо на европейските общества. Нещо, което има и своето економическо изражение – от една страна можем да говорим за умерена консумация, но от друга страна виждаме и проблематичните отклонения. Освен това, алкохолът се отразява по различен начин на различните прослойки от населението. Много от младите пият. Трябва да се замислим на каква възраст започват. Като се водим, разбира се, от научните данни. Искам да подчертая, че е много важно да подобрим инструментите си, да се опрем на добрите практики и да направим оценка на набелязаните мерки, защото ние не виждаме съгласуване между държавите членки, особено при етикетирането. Това води до дисбаланс на единия пазар и трябва да бъде избягвано. Мисля, че текстът на резолюцията е достатъчно балансиран, както и колегите посочиха. Не може, разбира се, подходът при алкохола да бъде като този при тютюнопушенето. пушенето тъй като е научно доказано, че чаша вино, особено ако е червена, идва от Португалия, чаша вино на ден е нещо хубаво е, за сърдечно-съдовата система. Готов съм да отговоря и на въпросите ви. Благодаря. Много ви благодаря. Хубаво, че споменахте португалското вино, но и ние си имаме вино. Илинг има и английско вино. Колкото и да ви очудва това. Нека кажа, че говоря всъщност от името на господин Прецъл. За нас също алкохолът е проблем, тъй като той се нарежда на трето място сред причините за смъртност в Европейския съюз, която е можело да бъде избегната. Освен това води до затластяване, диабет и много други заболявания, които всъщност могат да бъдат предотвратени. Консумацията на алкохол е свързана до някъде и с традициите, защото в държавите членки има разлики по отношение на производството и на консумацията на алкохола. Именно за това трудно можем да помислим за някакъв универсален подход. Държавите членки са тези, които трябва да вземат своите решения. Каква е нашата роля тогава? Мисля, че тя е много важна в областта етикетиране, както беше казано. За мен е много важно да се отбележат хранителните съставки и особено съдържанието на калории, защото това е важно за младите. Знаем, че те се интересуват от това как изглеждат и можем да използваме този инструмент за отбягването на алкохола. Защото не е толкова важно количеството алкохол, което консумираме в Европа. То всъщност намалява, по-скоро начина на пиене. Знаете как се пие в Обединеното кралство е, с тези алкохолни маратони, които вече са известни като британската болест. Не бих казала, че е болест, но има е тази традиция. И за това трябва да се работи. времено не бива да законодателстваме с твърде твърда ръка. Е, знаем, че умерената употреба на алкохол, както показват научните данни, всъщност не вреди на здравето, а напротив. Но не бива да се прекалява и наистина да се пие все едно си на маратон. Това, което за нас също е важно, са предложенията за минималната цена на единица алкохол. Струва ми се, че тази политика няма да проработи и тя вече е изпробвана, но както виждаме не намалява употребата на алкохол и за това трябва да сме особено предпазливи. Но принципно подкрепям идеята за стратегия, която разглежда тези въпроси, стига тя да е разумна. Thank you very much. Now, Mr. Pedicini. Благодаря, господин Педичини. Allora, questa risoluzione prende atto... Тази резолюция тръгва от един сериозен проблем, всички го казахте. Обръщаме се към Европейската комисия да обърне пълно внимание на въпроса. Е, важен чисто политически е този въпрос, защото стратегията, която е прията 2006 година, мисля, че до 2010 вече изтече. Според мен а, а, реших да участвам тук а, в тази резолюция заедно с колегите, защото искам да се използва разумно алкохолът. Освен това, има демаркационна линия между използването и злоупотребата. Необходима е по-силна стратегия, която трябва да включва различните разлики в различните държави. Десет цяло литра пият средно в Европейския съюз лицата над 15 годишна възраст. В Италия ние сме на най-низкото място в сравнение с Португалия и използваме 6 литра и малко отгоре в сравнение с други държави, които са производители. Освен това, една четвърт от износа ни са вино, аквавита и други алкохолни продукти, които се правят от дребни производители или малки и средни производители, дори микропроизводители. Идеята е да се намери баланса между щетите от алкохола, без да се пречи на местното производство. Държавите с различен опит могат да дадат различни идеи за новата стратегия. Thank you. And now, I don't know if Madame Председателят, не знам дали госпожа Конечна желая да вземе думата. Да, заповядайте. За наши фракции си поим тому, че сме ради, че... Благодаря. Нашата група е удовлетворена от текста, тъй като в него се изтъква един много важен проблем. Често се говори за пристрастеността към никотина и кофеина. Председателят може би има проблем с превода, с френския превод. Окей, Probably we can. Okay, thank you very much. Uh, но няма друга субстанция, която да разрушава семейства, да води до насилие Особено тежки са социалните последици от употребата на алкохол. Те не могат да бъдат сравнени с последиците от употребата на тютюн или други субстанции. Трябва да се ограничи употребата на алкохол, особено като се има предвид, че в някои държави членки не действат подобни ограничения. Искам да се спра върху рекламите на алкохол и алкохолни продукти. Тук не става дума за културни традиции. Когато децата още от ранна възраст гледат по телевизията реклами за алкохол, то те ще останат с впечатлението, че употребата на алкохол е нещо съвсем нормално. От тук нататък не се знае дали ще употребяват умерено алкохол или ще станат алкохолици. Не би следвало да има реклами за употребата на алкохол. Има и още един важен въпрос, който само отчасти е засегнат в текста. Става дума за точка 23, в която се говори за насърчаването на здравословен начин на живот. Например, чрез насърчаването на спортуване. Но помислете само колко спортни прояви, като например футболни матчове, се спонсорират чрез реклами за алкохол. Постоянно гледаме подобни реклами, когато следим спортни прояви по телевизията, например. Не можем да учим децата си, че употребата на алкохол е нещо нормално. Не искам да кажа, че не би следвало от време на време да пиваме по чаша испанско или португалско вино. Но не може децата да остават с впечатлението, че употребата на алкохол е нещо нормално. Искам да поставим ударението върху рекламите за алкохол. Просто не се нуждаем от тях. Не мисля, че от тях проистича нещо добро. Благодаря, госпожа Зомер. Госпожо Проблематична е забраната на реклами. И аз не съм съгласна с това сред децата и младежите да се разпространяват реклами на алкохол, но спонсорската дейност е важна. Тя е важна за спортните клубове, за футболните клубове, в селските райони, например, които нямат други средства, други източници на средства. В Германия, например, спортните клубове в селските райони се подпомагат най-вече от пивоварни. Не можем да налагаме забрана върху рекламите. Ще се превърнем във втора Турция. Като цяло съм удовлетворена от текста, но нека направя едно уточнение във връзка с мотив О в нея се заявява, че в регламента за информация за храните не се съдържа разпоредба за алкохола. Това според мен не е вярно. В този регламент е уреден алкохолът, Съгласно този регламент следва задължително да се предоставят редица данни. Не следва да се предоставят данни за съставките и хранителното съдържание на алкохолните напитки, но вероятно тази разпоредба е с временно действие. Предстои, както се заявява правилно в резолюцията, комисията да излезе с доклад. Трябваше да излезе с доклад още миналия декември. Ако обмисляме възможността за оказване на информация за хранителното съдържание на алкохолните напитки, то трябва да вземем предвид следното. Съгласно регламента за информацията за храните, следва да се дава информация за хранителното съдържание на 100 мг или 100 мл. С това няма проблем по отношение на виното и бирата, но би имало според мен проблем с спиртните напитки. Със сигурност има потребители, за които 100 мл ракия, например, са напълно приемливо количество. Мисля, че ще трябва да обмислим приемането на по-добри разпоредби. Вече от години настоявам за това. упоменаването на долен прак за цените. Не би следвало да излизаме с подобно предложение, според мен, тъй като опитът до момента не е положителен. Освен това, този въпрос пада към компетенциите на държавите членки. Не би следвало да се намесваме ние, тъй като на ниво държави членки отчасти вече действа добра нормативна уредба целяща предотвратяването на употреба сред младежите на определени алкохолни напитки, като например алкопот. Не би трябвало в доклада да цитираме данни, отнасящи се до всички държави по света, би трябвало да цитираме само данни за Европейския съюз. Във връзка с статистическите данни трябва да кажа, че цифрата 10 000 смъртни случая при пътно-транспортни происшествия, причинени от употребата на алкохол, не е вярна. Доколкото знам, тази цифра е намаляла с 50% и към момента е 5000. Би трябвало да работим с актуализирани статистически данни. Предупредителната информация в някои държави членки действат съответните разпоредби. Не би ли следвало да оставим на държавите членки да разполагат с право на осмотрение по този въпрос? Каква е ползата от предупредителната информация на бутилките, например? Не всички алкохолни напитки се пият от, направо от бутилката. И без това този, който пие ракия, например, направо от бутилката, вече е загубен. Няма смисъл от това, според мен, на бутилките да има предупредителна информация за бременните жени. Мисля, че лекарите, медицинските работници би следвало да предупреждават пациентите си. Не мисля, че има особено голяма полза от предупредителна информация на бутилките, тъй като, както казах, не всички консумират алкохол от бутилка. От една страна в текста се заявява, че досегашната стратегия срещу злоупотребата с алкохола е добра, от друга страна в текста се изисква нова такава стратегия. Но има ли смисъл от това при положение, че действащата досега стратегия се овенчала е с успех? В крайна сметка в интерес на държавите членки е да провеждат разумна политика в областта на здравеопазването и социалната сфера с цел превенция на употребата на алкохол. Така ще се спестят и средства. Не би трябвало в текста да има противоречиви пасажи, като този, който цитирах. Радвам се, че Колегата подчерта, че не може да се намери еднозначно решение, приложимо към всички държави членки, тъй като има разлики в традициите, в културата, има разлики в количеството на употребен алкохол. В някои държави членки, например, има много значителни проблеми с злоупотребата с алкохол. Те не могат да бъдат сравнявани с други държави членки, където няма такъв проблем. Не би следвало за всички държави членки да действат еднакво строги изисквания. Така само ще намалим доверието на гражданите и ще ги тласнем към десните популисти. Благодаря. Госпожа Борден. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Neću e, kolegi... Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, няма да повтарям тъжната статистика, която вече бе цитирана. Тя ясно показва, че Европейският съюз трябва да предприеме нещо. Има и статистически данни за употребата на алкохол сред работниците. Тя предизвиква щети в размер на милиарди. Всички действия за ограничаването на употребата на алкохол трябва да се свеждат до едно. Много по-важно е да предотвратим употребата на алкохол сред младежите и децата, отколкото да реализираме печалби. Черният дроб на жените, например, преработва алкохола три пъти по-малко ефикасно от този на жените. Тоест, жените дори когато консумират по-малки количества алкохол, могат да развият хронична зависимост. Има и други проблеми, върху които трябва да се спрем. Първо, употребата на алкохол е по-висока в по-богатите страни. Но по-бедните прослойки на населението са в по-голяма степен жертви на вредите от алкохола. Съгласна съм с онези колеги, които призовават комисията да започне работа по изготвянето на нова стратегия за употребата на алкохол, колкото се може по-бързо. Така ще бъде подпомогната нашата дейност, ще можем да защитим европейските граждани от злоупотребата с алкохол. Имаме достатъчно възможности за действие, например чрез регламентирането на пазара, чрез обозначаването на съдържанието на калории в алкохолните напитки, чрез разпространяването на добри практики и чрез просветна дейност. Си, Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря за предложението за резолюция. Мисля, че той е много добра основа за работа. Както мнозина колеги посочиха, трябва да се водим от разбирането, че в държавите членки има големи разлики, особено при историческите данни за употреба на алкохол – Искам да се спра на един аспект, който ми се струва важен. В точка 7 е обсъдена идеята за отговорна употреба на алкохол. Струва ми се, че за това се изисква много по-добро образование и подготовка в точка 6 се подчертава, че е необходимо да се борим и с незаконния алкохол, фалшифицирания алкохол, който стига до черния пазар. Искам да се спра и на точка 23 минималната цена за единица мярка алкохол. Мисля, че тук излизаме от правомощията на европейско ниво, това е по-скоро правомощие на държавата членка. Струва ми се, че всяка държава членка трябва да си поеме отговорността, ние не бива да бъдем твърде строги. Освен това е малко нереалистично да говорим за минимална задължителна цена, защото тогава стигаме и до проблематиката с разходите, но в днешна Европа няма нито фискално сближаване, нито економическо сближаване, следователно ще е трудно да се определи справедлива цена. Това бяха някои от моите идеи. Благодаря ви. Thank you very much. Мадам Гростета. Merci beaucoup, monsieur le président. Госпожа Гростет, благодаря. Всички знаят, че злоупотребата с алкохол е сериозен здравен проблем и че трябва да реагираме. Много е важно ние, разбира се, на европейско ниво да дадем препоръки на държавите членки, особено свързани с превенцията, тъй като превенцията е най-важното. Превенцията при младите, при юношите, учениците, трябва да им се обяснява какви са последиците от алкохола. Какъв е проблемът всъщност? Има групи граждани, които са по-уязвими, младите, които стават все по-млади и които прибягват до алкохола и са готови да пият до припадък. Защото тук са описани такива случаи. Но това се превръща в самоцел – пиене до несвяст. времено това, което е необходимо тук, не е регулиране. Трябва просто да се мисли каква да е превенцията, как да стигнем до все по-младите в държавите членки. На второ място превенция при бременните жени. Ако ние не можем да обясним какви са опасностите за бъдещия плод на майката, това е нещо много сериозно. Трябва да се води превенция, да се обясняват последиците за развитието на бъдещото дете и мозъка му. След това, както повечето колеги, и аз искам да направя разлика между умерената разумна употреба на алкохол, употребата за удоволствие. Например, да изпиеш чаша вино. И от друга страна имаме неконтролираната употреба на това, каквото ти попадне. Искам да се спра и на въпроса за етикетирането. Доста вече говорим за това. За мен е важно виното, защото представлявам страна с много дълга традиция във винопроизводството. Знам, че колкото повече неща пишем на етикета, толкова по-малко хора го четат. Затова може би е достатъчно да кажем, че не бива да се злоупотребява с алкохола, но нека не налагаме на винопроизводителите и някакви етикети, които да са толкова големи, че да не се вижда бутилката накрая. Накрая по определенето на минимална цена, еднаква цена, това е лоша идея, защото по този начин само ще насърчим незаконния трафик. И консуматорите на алкохол ще търсят източници, които са много по-опасни, много по-незащитени. Така работи този пазар. Накрая ще кажа, че е хубаво да има стратегия по въпросите на алкохола, но най-важното е държавите членки да си сътрудничат, да се търсят референтни показатели, Както колегата каза, ние вече имаме много строго законотворчество в тази област, забрана на реклами по спортните стадиони и така нататък, но най-важното е превенцията сред най-уязвимите. Благодаря, госпожа Юзо. Благодаря господин председател. Доста неща вече бяха казани и то доста интересни. Нямам нищо против да се разработи стратегия за алкохола. Ако предишната стратегия е била добра, е достатъчно леко да се преработи. Същевременно не мисля, че ние можем да търсим проблема и решението на проблема в универсален план, защото в Европа има различни традиции на производство и употреба. Например, в Южна Европа употребата на алкохол е част от социализирането, но това няма нищо общо с други навици на употреба, когато петък и събота вечер, например, всички се напиват до забрава. Ние в Южна Европа пием различно и затова трудно можем да искаме налагането на едни и същи норми на всички, които по един и същ начин да управляват живота на европейците. Не това е нашата задача. Относно етикетирането съм напълно съгласна с казаното до тук. Така или иначе, на етикета се обяснява какво е алкохолното съдържание. Освен това всички знаят, че от алкохола се пълне, че съдържа много калории. Не знам дали изобщо е необходимо да го дообясняваме. Всички, които пият, го знаят. След това, всеки в собствените си държави членки има своите особености. В Испания законодателството е много строго. Ние регулираме продажбата, рекламите, предвидени са също така и глоби, е, свързани с шофирането в нетрезво състояние, които са много високи. Но мисля, че това е работа на държавите членки. Не е необходимо да търсим универсални решения за всички. А за минималната цена, мисля, че едно такова решение няма да проработи. И накрая в Испания се водят кампании за отговорната употреба на алкохол, които наистина са много добри, защото това е всъщност важното. Да търсим причините, заради които се прибягва до алкохола и да разчитаме на информираността, така че да се пие отговорно. Всичко друго може да има обратния ефект. Благодаря. Благодаря, господин Дофман. Благодаря. Искам да благодаря на докладчиците. Е, изготвили се една резолюция, която е положителна. Сложили се на преден план на разграничението между употреба и злоупотреба. Това е основното тук. Защото алкохолните напитки са част от нашата култура и не бива да забравяме, че са и економически фактор, който е изключително важен, особено в някои зони на Европа. По-специално в селските райони. В Европа има селски райони, които се издържат от толкова алкохолните напитки, най-вече виното. Ако погледнем и износа на Съюза към външни пазари, ще видим, че алкохол е значителна част от този износ. Разбира се, има и злоупотреба. Има и зависимост. Алкохолът, за съжаление, води до такъв вид заболявания. Сега, за бременните жени. Не мисля, че има много жени в Европа, които не знаят, че по време на своята бременност не бива да пият алкохол. И които не са го разбрали. Има хиляди а, статии във вестниците за това какво се случва и как никой нищо не е пил и за известни лица, и за не толкова известни лица. От друга страна, има жени, които по време на своята бременност не могат да спрат да пият също така. И съответно това има ужасяващи последствия за бебето, което расте в тях. Това е проблемът. Трябва да се обърнем към тези жени, които са пристрастени и да ги съпътстваме с медицински грижи, защото това е медицински проблем, а не е проблем на липса на информация. Колегата Петичини цитира данни. Трябва да видим употребата на алкохол в Съюза. Например, в Италия, където се мисли тъй като има култура за пиене на вино. Да, се мисля, че ще има високо ниво или висока консумация, но не е така. Ние сме последни в Европа. Под 7 литра годишно, което е под средните стойности на тези, които са в началото на класацията. Това са държави, които нямат алкохола в своята култура, както го имат Франция, Испания, Италия. Сред първите места са държави, които от много години имат закони, които се борят с алкохола. Не бих казал, че са го забранили, но е сходно. И затова при тях алкохол е много скъп. Както виждате, намаляването или завишаването на цените няма никакъв ефект върху употребата. Що се отнася до стратегиите, да, хубаво е да има стратегии, но те трябва да се основават на вече съществуващото. В последните години се направиха много неща. Трябва да се основаваме върху това, което прави самия сектор. Има една програма за умерено пиене, от винения сектор, винената индустрия, защото дори този сектор от економиката не иска потребителите му да са болни. Защото ако имаш болни клиенти или пияни клиенти, това не са добри клиенти нито при по-слабите алкохолни напитки, нито при по-силните. Така че трябва да си сътрудничам с този сектор на промишлеността и да се борим с проблемите, които съществуват. Да, ние не ги отричаме, те съществуват. Е, Благодаря, Херберт. Сега давам думата на колегата Гардини. Благодаря, председателю. И аз няма какво да добавя, защото много неща вече се казаха. Мисля, че е изключително важно да се подчертая едно. Както каза много добре колегата Юзо, говорим за различни култури. Думата култура тук е много различна. Говорим за навици. Навика да пиеш алкохол. Повечето хора има такъв навик, защото ако не сте имали лозе, за да ферментирате грозде, тогава сте си правили вино от ориз и какво ли не, чисто и просто чрез ферментация. Така че различни навици, но алкохол се произвежда навсякъде. Трябва обаче да не се стига до безумни неща, защото имам чувство, че някои от намерените ни направо ще станат смешни и ще ни се подиграват. С нашите етикети искаме да разрешим всички злини на света. Ще ни се смеят. Както каза Дорфман, справо, всяка жена знае, че когато е бременна не трябва да пуши, не трябва да пие, не трябва да пие дори кафе, защото дори кофеина не е за препоръчване. И хайде тогава на чашата кафе да напишем, че не трябва да се пие, ако си бременна. Много ви моля, ще станем смешни наистина. Смятам, че има период в живота, когато жената е изключително под грижите на лекар. И това е бременността. Днес дори се ходи на лекар още преди бременността, за да се стимулира с фолиева киселина, метаболизма на жената и така нататък. Така че това е толкова често срещано, че ако си при един лекар, който постоянно ти изследва кръвта, дава ти добавки и какво ли едно, ще е смешно наистина ние с нашите етикети да си мислим, че ще даваме някакви инструкции на жените и то в период, в който а, жената е под лупата на доктора. Както каза чудесно Хербърт. Сега има жени, които са зависими, пристрастени към алкохола и те не успяват, каквито и усилия да правят, да спрат да пият. Но не мисля, че етикета ще ги спре. Мисля, че лекарят евентуално ще може да им помогне по някакъв начин, евентуално по-ефикасен. Знаем, че това е много трудно. Хората, които се занимават с това, например, една асоциация в Италия, която се занимава с проблеми, които са свързани с черния дроб и неговите заболявания, та тези хора казват, че разликата между зависимостта от алкохол и злоупотребата на алкохол при младите хора е в семейството. Дали семейството следи младите хора, Два-три процента е злоупотребата при семейен контрол. Обаче, когато няма семейен контрол, когато хора, децата са изоставени един вид сами да се оправят, много рано се стига до 12% злоупотреба. Така че специалистите казват, че разликата всъщност е в образованието. Ние с младите хора виждаме, че при всички правила, които се ведоха в Италия, за неизползване на алкохол, при шофиране също при нас е позволено съвсем малко за социална употреба, един вид това, което се спомена от Пилар Аюзо, но за младите хора до 21 години е 0% за всички онези, които са част от транспортния сектор, също при тях е 0% алкохол в кръвта при шофиране. Така че младите хора го знаят и те се организират. Всяка вечер, примерно, когато излизат някъде, има някой, който не пие, защото трябва да кара всички останали, или пък а, идват родителите да ги вземат. И мисля, че това е един от инструментите, които са най-полезни, предоставени от държавата. Образованието му е решението. Защото да четеш всичко това на един етикет, извинявайте, ще станем смешни, смешни. Ще се върнем на това колко са криви краставиците, за които ни се смеха гражданите. Граждана ви казва, ние ви плащаме и ви пращаме там, за да правите безмислени неща и да ги спускате от Брюксел. Не искаме това да се получи, което ще доведе а, до нов евроскептицизъм. Много ви моля, трябва да се внимава. Представете си, културата зад бутилката вино. Представете си традицията, която стои. Лозето, отглеждането, историята, геополитиката дори, имиграцията, дори историята на един народ се намества тук. Можем да тръгнем от Ной, едва ли не. Така че, много ви моля да не ставаме смешни. Рискуваме тук да станем за посмешище. Ще дадем глас на онази Европа, която гражданите казват, че е абсолютно ненужна. Благодаря, Елизабета. Господин Флоренц. Ja, den guten Argumenten <clears throat> kann ich hier überhaupt nichts hinzufügen. Нямам какво да добавя към изложените до тук добри аргументи. Съвсем наскоро обаче бяха проведени избори за Европейски парламент – при всички предизборни прояви гражданите се оплакваха от това, че Европа регламентира прекалено детайлно. Допускам, че е имало подобни оплаквания в Италия и в други европейски държави. Какво впечатление създаваме у гражданите? Че им спускаме нещо от тук, от Брюксел. Аз няма да гласувам за този документ. Мисля, че в Европа работят разумни правителства, които могат да регламентират много по-добре от нас. Благодаря, Карл Хайнц. Господин Филип Брукс от комисията има думата. Генерална дирекция здравеопазване и защита на потребителите. Благодаря, господин председател. Интересът и подкрепата на парламента в лицето на Комисията по околна среда са важни за комисията. Наистина ги приветстваме. Комисията добре осъзнава, че употребата на алкохол е сериозен проблем, както що се отнася до последиците за здравето, така и що се отнася до отрицателното въздействие върху други хора, например, чрез употребата на насилие. Европейският съюз, държавите, членки и гражданското общество трябва да положат усилия за справянето с този проблем но нека се възползвам от възможността да изясня нещо. Според мен в текста има недоразумение. Имам предвид точка 1 и точка 9 от проекто резолюцията. Там има препратка към общоевропейски план за действие за алкохола. Явно сте останали с впечатлението, че комисията е приела план за действие. Всъщност през 2013 година комисията излезе с идеята за създаването на работна група за националните политики по отношение на употребата на алкохол сред младите хора и така наречените алкохолни маратони. В съзвучие с целите на политиката, заложени през 2016 година. В процеса на обсъждане с държавите членки стана ясно, че комисията не може да започне работа по и да приеме работен документ на комисията. Това не бе възможно по време на миналия мандат. Затова продължихме работа по плана за действие. Това бе отправната точка за действия от страна на държавите членки. Действия на доброволен принцип, съгласно стратегията от 2006 година. Изготвихме двугодишен план за действие за употребата на алкохол сред младежите и за епизодичната употреба на алкохол. Освен това, решихме да подпомогнем съвместно с СЗО държавите членки при изпълнението на този план. Нека също ви информирам, че държавите членки обмислят възможностите за общоевропейски действия. През декември миналата година държавите членки излязоха с документ по тази тема, който в момента се подлага на оценка от службите на комисията. Както упоменаха немалко ваши колеги днес, не бива да забравяме, че основната отговорност за действия за ограничаването на употребата на алкохол се пада на държавите членки. Задача на комисията Б е и ще бъде да подпомага държавите членки там, където проистичат допълнителни ползи от общоевропейски действия. В момента обмисляме възможностите за такова подпомагане. Приветстваме приноса на всички заинтересовани страни. Ще го отчетем при бъдещата си работа. Трябва да се запитаме как можем да приложим цялостен подход към ограничаването на употребата на алкохол с цел намаляването на заболеваемостта от хронични заболявания. Това е един от приоритетите на комисията. При изготвянето на бъдещите си политики продължаваме работа в съзвучие с стратегията на Европейския съюз. Много от вас днес заявиха, че срока на действие на стратегията изтича през 2012 година, но до момента вече сме свършили немалко по нея, например под формата на мониторинг и обмен на информация и най-добри практики между държавите членки и заинтересованите страни. Комисията подпомага държавите членки при работата им по изпълнението на плана за действие. От миналата година насам се включваме и в съвместни действия за ограничаването на употребата на алкохол. Тези действия се предприемат съвместно с СЗО за срок от 3 години. Възможно ли е да подложим на обсъждане различните нормативни уредби в държавите членки, да се опитаме да ги доближим. Към момента в държавите членки има различни определения за долния праг за употреба на алкохол. За количеството, което представлява, от което проистича най-малък риск. Трябва също така да сме наясно и върху кои области искаме да оказваме въздействие. Работим заедно с форума по въпросите на алкохола и здравеопазването. Опитваме се да повишим ефикасността на неговата дейност. Комисията продължава работата си за ограничаване на вредите от употребата на алкохол в съзвучие с стратегията от 2006 година, както и в рамките на своя мандат. В момента обсъждаме бъдещата политика на Европейския съюз в тази област. Сигурен съм, че ще можем да размени мнения с вас, но след като сме отчели и гледните точки на всички заинтересовани страни. Благодаря. Сега графика. Крайен срок за изменения. 12 февруари. Гласуване в комисията ЕНВИ 31 март. И Втората сесия е през април. Пленарното седание ще гласува този доклад. Следващата точка от дневния ред е програмата за пригодност и резултатност на нормативната рамка. Започвам веднага като докладчик. През юни 2014 година комисията публикува едно съобщение, което се нарича рефит, пригодност и резултатност на нормативната рамка. Настоящо състояние и бъдеще. Комисията Юри реши да излезе с доклад по собствена инициатива, свързано с същото това съобщение. Ние като комисия НВ излизаме със становище. Програмата Рефит е една много важна инициатива, която иска да упрости, рационализира рамката, за да бъде рамката ясна и предвидима за гражданите и предприятията. Програмата иска да намали бюрокрацията, да премахне тежестта от административен характер и да подобри изготвянето на законодателството. Целта е да се постигнат стратегическите цели и да се възползваме от възможностите на нормативната рамка на най-низка цена и с минимална административна тежест като пълно се спазват учредителните договори и по-специално принципите на субсидиарност и пропорционалност. Тук се съдържа също така какво се случва с тази програма и се предвиждат нови действия. Имаме първото издание на годишния преглед на Рефит. Там се наблюдава прилагането на законодателството в държавите членки. Комисията ЕНВИ има тук своите компетенции, свързани с околната среда, проверката на директивата за местообитанията, Натура 2000, проверки по съхранението и улавянето на, въглев, на въглеводороди. Европейската комисия излезе с различни предложения, които бяха блокирани, а част от текстовете, които се разглеждат тук, са устарели. Моето становище припомня, че наистина е необходимо да се намали административната тежест и бюрокрацията. В същото време трябва да има и де дерегулация, що се отнася до здравеопазването, до храните, продоволствието, околната среда и намаляването на бюрокрацията. Силно си спомняте, че комисията прецени възможността, предложението за директивата за най-лоновите турбички трябва да бъде отегнани, след като с законодателите бяха стигнали до съгласие. В същия контекст се включва и дебата за намерението на комисията да прегледа законодателството свързано с отпадъците и националните емисии. Всички знаем в нашата комисия историята и очакваме да ни посети комисаря Тимерманс, който е заместник председател на комисията. Той ще дойде тук през март, за да можем да получим пояснения. Ясно е, че това становище ще бъде разгледано от комисията на парламента. Започваме с изказванията. Колегата Капуто от името на групата на социалистите. Благодаря, господин председателю. Най-вече искам да ви поздравя за доклада, който сте разработили. Програмата Рефит е основна програма за елиминиране на бюрокрацията в Европейския съюз, за премахване на административните тежести и за подобряване на законодателството в Съюза. В същото време смятам, че тази програма не трябва да орязва фондовете, които отиват за околна среда, продоволствената сигурност и стандартите здравоопазване, които вие споменахте малко по-рано, когато говорихте а, за предложи, за предложенията за найлоновите турбички и отпадъците като цяло. Искам също да подчертая някои моменти, които според мен са изключително важни и по които а, ще изляза с изменения. Първото е свързано с gold plating. Въвеждането в отделните държави членки на допълнителни норми, които са свръх тези, които въвежда Съюза. Трябва да се гарантира сигурност при прилагането и актуализацията на европейското право, за да се направят сравнителни анализи и за да може отделните държави, които казват, че не правят голдплейтинг, да видят, че го правят. Държавите членки трябва да се аргументират, когато въвеждат допълнителни норми или голдплейтинг, което не трябва да води до по-голяма сложност, нито пък до по-големи разходи на регионалните и местни органи на властта. Също искам да кажа, че ако това ще доведе до по-голяма защита, например на околната среда, то тогава това може да се а, приложи, ако се направи оценка на въздействието на национално ниво. На второ място смятам, че комисията трябва да гарантира прозрачност когато се правят оценки на въздействието и трябва да се избягват политическите намеси, когато става дума за околната среда. и, както и разрешението, които се дават на СМЕ и разрешението на химическите продукти. Освен това, според мен трябва да сме за участието на обществената среда, трябва да, на обществените организации, трябва да има повече платформи, на които да се говори, да има достъп на различни езици, да има консултации онлайн, за да може да има обратна връзка и коментари. И накрая, по-голямото използване на новите технологии. Смятам, Смятам, че за да се повиши ефективността, да се подобри управлението и да се намали тежеста, както и да участват повече заинтересовани страни, трябва да се използват новите начини за работа, като електронното правителство, е, компютърните облаци и така нататък. Това ще намали разходите. Що се отнася до отпадъците от електронни продукти, а, трябва да имат трансфер на информация между регистрите в отделните държави членки, което ще доведе до ползи. Благодаря. La колега Гирлинг. Колегата Гирлинг. Thank you, Chairman. Thank you Благодаря, господин председател. Благодаря и за положения от вас труд. Нека кажа, че за нас работата по Рефит, както е представена в съобщението на комисията, е текуща. Не става дума за нещо еднократно, а по-скоро за елемент от законодателния процес. Именно и за това ми се искаше да се обърне по-голямо внимание на някои от детайлите, например обхвата – и годишна разбивка на нетните приходи и разходи, за да видим ползите. В областта опазване на околната среда тези норми са много важни. Достатъчно е да видите изискванията за производство на сирене. Тук има какви ли не регламенти и директиви, които често влизат в противоречие. Всичко това, разбира се, създава само осложнения, които нарастват експоненциално. Струва ми се, че ако имаме по-малко норми, които са лесни за разбиране, това няма да навреди на околната среда, напротив – ако опростим правилата, всъщност е, ние ще сме сигурни, че има по-добро изпълнение. Е, знаем, че често казваме тук в комисията, че не се ли изпълни една норма, тя е абсолютно безполезна. Следователно, стигнем ли до добро изпълнение, сме си изпълнили задачата – Малките и средни предприятия също са отразени в съобщението за Рефит. Ясно е, че те са изключително важни за областта, която ни занимава. Да вземем хранително-вкусовата промишленост, знаем какви са последиците върху нея от различните законодателни изисквания. Както казах, трябва винаги да се питаме как тези изисквания работят в съчетание. Дадохте примера с пластмасовите турбички, но аз пък ще кажа, че в тази комисия работихме много усилено. Минахме през всякакви тристранни разговори. И знаем, че не винаги натиска за компромис води до по-добро решение. Много често решенията при тристранните разговори се взимат в 3 часа през нощта, но това не е резултатно. Затова работата по рефи трябва да бъде внимателно обмислена и да се водим от разбирането, че когато законодателстваме сложна област, каквато е и околната среда, трябва да търсим упростяване, консултации. Проекто регламента винаги да се оповестява с оценка на въздействието, която да следва неговото изпълнение. Освен това, господин Капуто говори за коментарите на всички заинтересовани групи. Мисля, че наистина трябва да имаме механизъм, който да е опростен и по-лесен за изпълнение. Благодаря, господин Витема. Благодаря, господин председател. Принципно ние оценяваме високо подхода при Рефит. Благодарим на комисията. За да е много важно бюрокрацията да се смали. Това е от ключово значение за групата ни. Например, в Германия 43% от дружествата твърдят, че бюрократичните пречки спират инвестициите и създават несигурност. Мога да ви дам пример и с европейското законодателство, регламента РИЧ, който е много обременяващ. Освен това имаме и териториите по Натура 2000, които също са проблематични. маките и средни предприятия не знаят как да се справят с бюрокрацията, как да инвестират. Така че принципно подкрепяме проекто доклада. Подкрепаме и подхода на Рефит, имаме обаче и въпрос по точка трета. Съгласни сме с госпожа Гърлинг, законодателството трябва да е ефикасно, да принуждава държавите членки да имат добро изпълнение. Но, ако видим, че то не се изпълнява целта, или влиза в противоречие с предходна норма, трябва да го отменим, защото очевидно ще има обратния ефект в противен случай. Накрая в съобщението на комисията бюрократичното бреме се обвързва не толкова с европейското законодателство, колкото с националните мерки по изпълнение – ние искаме оценка на изпълнението, добре съгласувани данни, за да имаме и правилно изпълнение. Благодаря, госпожа Конечна. Благодаря, господин председател. Благодаря за извършената работа, благодаря за предложенията, мисля, че те са отразили всички разговори през последните няколко месеца. В случая с Рефит виждаме как може да подходи комисията. Струва ми се, че вие като докладчик сте бил много дипломатичен, за което искам да ви благодаря. Нека кажа какви са моите идеи за Рефит. Рефит е нещо смислено. Хубаво е да има по-малко бюрокрация. В крайна сметка, в противен случай гражданите изпитват недоверие към Европейския съюз. На тях им омръзват тези непрекъснати законодателни промени – както и налагането на нови и нови изисквания, всичките произлизащи от Европейския съюз. Точно това искаме да избегнем. Комисията обаче трябва да си даде сметка и за възможните опасности от дерегулирането. Например, вредни въздействия върху околната среда. Прочетох нещо във вашия текст, което ме притесни, обаче. Не бих искала комисията да използва тази програма, за да се отказва от законодателните предложения, които не й харесват. Това все още не се е случило. Но не е изключено в бъдеще комисията да заяви какво харесва и какво не. opinion, да се připravuje opinion, ale с друга страна. Например, правата на чиста вода, които са свързани с гражданска инициатива, За мен просто не би било приемливо комисията да започне да загърбва и гражданските инициативи. Така или иначе, гражданите имат много малка възможност да упражнят влияние върху европейския законодателен процес – и за това и малкото, с което разполага, трябва да бъде уважавано от комисията. Това е по конкретния доклад, който обсъждаме. Но нека добавя и още нещо. Нека се запитаме как се изготвят и приемат предложенията. Добре е комисията да ни предостави обратна информация. В държавите членки често се случва да не сме приключили с работата по приложението на един законодателен акт и е, през това време чуваме, че вече се готви друг, като ни се обяснява, че това не е по вина на националните органи, а на Европейския съюз. Това се случи при водите, при почвите, но не бива да забравяме как изглежда нашата работа на гражданите. Освен това, в държавите членки често се стига до процедури за нарушение, тъй като бюрокрацията тълкува законодателните актове доста превратно. Знам, че всички искаме да изпълняваме европейското законодателство, но защо бюрократа на местно ниво си позволява да добави още изисквания? Не може да се оставя на бюрократа да решава как ще се изпълняват нормите. You know, chair, Благодаря. Накратко. Ще се опитам поне да бъда кратък, макар че това ми е любима тема, което няма да ви изненада. Струва ми се, че никой не би се възпротивил на отпадането на ненужното административно време. Същевременно дневният ред за рефит се превръща все повече и повече в дневен ред на дерегулирането. И не става дума за отпадане на ненужно административно бреме, а по-скоро чуваме нови аргументи за дерегулиране. И всъщност това е важно за крупната индустрия. Всички говорят за малките и средни предприятия и това е новия политически трик. Ако искаш нещо да го прокараш, кажи, че е много хубаво за МСП. Но нека да видим какво казва Организацията за МСП в Брюксел за дневния ред Штойбър и неговите заключения от миналия месец септември. Цитирам. Лобирането на МСП е чист популизъм и нищо друго. Ето, все повече и повече дневният ред става корпоративен по своето естество. Ако искаме да отпадне ненужното административно бреме, нека мислим за това, а не да дерегулираме. През последните месеци все повече и повече се убеждаваме, че Рефит има за цел дерегулация. За това ние в Комисията по околна среда трябва да настояваме Европа да опазва екологически гражданите и това да бъде законът. Политиката също. В крайна сметка, това, което ние определяме като екологична защита, обаче, сигурно други ще определят като досадно административно бреме. Нека много внимаваме да не попадаме в капана на този рефит и по този начин да дадем съгласието си за дерегулирането. Съгласен съм с докладчика, но мисля, че групата на зелените трябва да добави някакъв текст и да стане ясно, че ние не можем да дадем принципно одобрение за дерегулиране. И моля ви се стига вече с тези МСП-та, които между другото не са толкова против законодателните изисквания. А по отношение на господин Штойбер, аз и задавам въпроса защо не се проведе по-голям дебат, защо заключенията не бяха подкрепени от повече организации. Накрая четири организации казаха, че вече не подкрепят заключенията. Те бяха организации от здравеопазването, екологията, защитата на потребителите и синдикатите. ясно се вижда, че тук говорим вече за политическа насока на този дневен ред. Нещо различно от политическия дневен ред на бизнес Europe и не става дума за МСП. Благодаря, господин Лафоте. президента. Думка, че Ci uniamo al coro Благодаря. Обединяваме се около тази реформа, както каза някой, няма как човек да не е съгласен. Програмата си залага цели, които наистина споделяме. Нормативната база да се актуализира, да не е толкова тежка, както и една друга цел, която е много важна за нас. Смятаме, че с времето това трябва да се спазва постоянно да се прави оценка на нормативните актове, които се произвеждат, както и тяхната актуализация и въздействието, което оказват върху живота на европейските граждани. Така че е трудно да не си съгласен с хипотезата, която излиза този документ. Поради тази причина сме много доволни от работата на докладчика. Становището, според мен, е формулирано много добре. Съгласни сме и в първата част признаването на значимостта на тази процедура и втората част това, което се иска от комисията МВ, да изрази тревогите за последствията, които може да има тази процедура върху законодателството, свързано с околната среда, продоволствената сигурност и здравето на хората. Колегата Гирлинг малко, по- малко по-рано каза, че опростяването не означава а, занижаване на качеството на законодателството за околната среда. Може и да е така, но казвам може. Колегата Екхаут каза, че това е проблема, че може да се стигне до дерегулация, и ние трябва да защитим като комисия законодателството, защото тук се определя то. По принцип подкрепяме предложението. Нашите изменения и предложения ще подсилят текста. Ще ви цитирам само един пункт, има изменения, които ще подадем. Казвате, изразяваме тревога за евентуална дерегулация. Не, не само ще кажем, че искаме това да не доведе да, до дерегулация. Някои от моментите трябва да са по-силно казани и задължение на Комисията по околна среда да засили нормативната база, свързана с околната среда, здравето на хората, като в същото време защитава идеята за упростяване, както и оценка на прилагането на същите тези нормативни документи. Госпожа Грос, тет има думата. Euh, Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка. Подкрепям доклада. Важно е, според мен, да се обединим около необходимостта да се съсредоточим върху най-важните аспекти, а не да регламентираме всяка една област. Това, разбира се, не означава, че трябва да отслабим екологичните или социалните си стандарти, които са от изключително голямо значение за гражданите. Много е важно също така да се наблюдава прилагането на законодателството. Някои директиви или не се въвеждат правилно в националното законодателство или има разлики при въвеждането им между държавите членки. Това води до затруднения във връзка с конкурентоспособността преди малко говорихме за лобитата на малките и средни предприятия. В моята страна има огромен брой лобита. Когато разговаряме с представители на МСП, те казват, че нямат време да лобират, но че имат затруднения с изпълнението на някои нормативни актове, които направо са неразбираеми за тях. Става дума за европейска нормативна уредба. Това наистина е смешно. Моля да проявим мъдрост. Колко често сме се опитвали да приемем законодателство, от което не проистичат никакви ползи, а само допълнителна тежест. Наистина подкрепям идеята за така наречената циркулярна економика. Надявам се, че комисията ще излезе с предложение в тази област, тъй като тя е от голямо значение за растежа през следващите години. Господин Гроте, с почти религиозен плам някои колеги критикуват собствените си държави. Ако тук се приемат някакви нормативни актове, то с това стават излишни 28 различни национални нормативни уредби. Нека не наливаме вода в мелниците на евроскептиците, които подвеждат под общ знаменател всички наши нормативни актове, заклеймявайки ги. Не бива да заклеймяваме по подобен начин и съда на Европейския съюз. Защо имаме такива затруднения с инвестиционната програма на Юнкер, например? Защото няма проекти, които са готови за кандидатстване. Мога да приема предложеното на Джовани Лавия, от Джовани Лавия, извинете, но не бива винаги да се дъмгосваме да заявяваме, че от нашата законодателна дейност проистича все повече бюрокрация. Когато питам гражданите кога са имали досек с европейски нормативни актове, това установявам, че в повечето случаи става дума за директиви. Ще ви дам за пример Германия. В моята страна бе прият законодателен акт за стари въртележки, Според новото законодателство трябваше да се поддържат и поправят и нови въртележки а, в разрез с европейското законодателство. Казах на ресорния министр, че би трябвало да се погрижи за това предложението да бъде оттеглено. Няколко думи и за комисията. Тя е като чувал с брашно. Колкото пъти го потупаме, толкова пъти все ще излезе нещо. Нека когато провеждаме проявите си за законодателната дейност, заявим, че и държавите членки също понякога не си вършат много добре работата. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik word in dit parlement meer benaderd door milieuorganisaties als om dit punt госпожа Шрайер Пьерик. С мен разговаряха представители на организации за опазване на околната среда, на малки и средни предприятия. Гражданите осъзнават за какво става дума, но каква е целта на Европа? Говорим за опазване на околната среда, за здравеопазване и други но има разлики между нормативните уредби на държавите членки, които могат да бъдат преодолени на общо европейско ниво. Мога да ви дам за пример една директива, която много строго се прилага в Холандия, за разлика от други държави. В Германия, например, Някои стоки се продават в тамошните градинарски центрове. Същите тези стоки не се предлагат на пазара в съседни на Германия държави. В някои държави, например, има нужда от разпоредби за благосъстоянието на животните, за хуманното отношение към тях, които не са необходими в други държави. Мога да дам за пример и резистентността спрямо антибиотици. В Холандия процентът на тази резистентност е 0,01%. Говорим за области като здравеопазването, опазването на околната среда. Опитваме се да опазим единението на Европа. Става дума за обикновени граждани, чието поминък трябва да гарантираме, чието доверие към Европейския съюз трябва да гарантираме. Uh, Представителя на комисията моля да бъдете кратък, тъй като изоставаме от графика си. Благодаря. Благодаря на вашата комисия за изготвеното проекто становище. Програмата Рефит не бива да се разглежда като стимул за дерегулиране. Вече установените политики естествено ще трябва да продължат да са в действие. Програмата Рефит цели до усъвършенстването на политическите цели, които сме си поставили. От нея трябва да протече да проистекат съвкупни ефекти. А що се отнася до така наречените оттегляния, според установената процедура, преди всяко такова оттегляне трябва да има предварителна консултация. Когато изготвяхме работната програма, анализирахме около 450 предложения. От тях запазихме 80. Става дума за предложения за оттегляне или изменения. Към момента на приемането ще изчакаме резултата от прегледа на съвета и на парламента. Едва тогава окончателно ще одобрим оттеглянията. В момента, в който приключи процесът, ще излезем и с официално становище. законодателството в областта на околната среда. Има проблеми с неговото прилагане, с въвеждането му в националното законодателство. Има проблеми и с така нареченото свръхрегулиране. Това са все въпроси, на които комисията ще обърне внимание. Но нека приключа с нещо по-оптимистично. Установяваме, че една по-интелигентна не толкова детайлна нормативна уредба ще е по-лесна за прилагане и ще доведе до постигането на крайната ни цел по-добро състояние на околната среда. Програмата Рефит ще ни даде възможност да се справим и с някои негативни аспекти, като прекалено високите разходи, прекалено голямата тежест за бизнеса, които проистичат от някои нормативни актове. Това са в по-оптимистичен дух намеренията ни за бъдеща работа. Благодаря ви за подкрепата. С удоволствие тясно ще си сътрудничим с Европейския парламент при по-нататъчната работа по Рефит. Председателят, благодаря. Благодаря на всички участвали колеги и на представителката на комисията за интересните коментари. Крайният срок за внасяне на измененията е 5 февруари. Гласуването тук в комисията ще се състои на 26 март, а в комисията по правни въпроси през месец юни. Гласуването в пленарната зала ще се състои през месец юли. Преминаваме към следващата точка – действия, проистичащи от Европейската младежка проява, сверяване на идеите с младите хора. Сред нас са господин Палумбо и господин Стефан Женк. Моля да дойдат тук. I have, I have briefly to uh, to remember. Нека ви припомня за какво става дума. При Европейската младежка проява тя се състоя за пръв път през май миналата година. Участваха 6000 млади европейци на тази проява. В Европейския парламент бяха обсъдени идеи за по-добра Европа. Бяха организирани дискусии в няколко парламентарни комисии с цел размяна на мнения между младите участници и евродепутатите. Нашите гости ще представят следните теми. Свеждане на обема на отпадъците до нула, новаторски методи за рециклиране, промяна на методите за производство, отговорност на потребителите. Как ще процедираме? Първо ще има кратко представяне на идеите от нашите млади гости. След това ще има възможност за коментари от страна на членовете на комисията. Имате по две минути, за да представите идеите си. След това ще дадем възможност на колегите от комисията да се изкажат. Господин Палумбо, благодаря. Ще говоря за създаването на общество, не генериращо отпадъци. Едно от предложенията на участниците бе да се намалят хранителните отпадъци, например чрез съкръщаване на веригата на доставки. Така ще се намалят разходите за опаковки ще се намалят и емисиите на въглероден диоксид. Тази сутрин установих, че парламентът води кампания за намаляването на хранителните отпадъци тук в ресторантите и кафенетата възможно е да се възползваме и от общата сълскостопанска политика. Така ще подпомогнем производството на храни на местно равнище. Ще насърчим и сътрудничество между земеделските производители, както и местни инициативи, като например кооперативите, А, какво могат да направят членовете на Европейския парламент, за да подпомогнат създаването на по- къси вериги на доставки. Може да призовете комисията да излезе с предложение за създаването на устойчиви системи за производство на храни. Един от приоритетите, които очертаха участниците в младежката проява, бе именно създаването на общество, не генериращо отпадъци. Във връзка с това предложихме установяването на циркулярната економика, както и намаляването на хранителните отпадъци. Важно е това да залегне сред приоритетите на бъдещата ви законодателна работа. Това означава, че ще трябва да си сътрудничите и с други парламентарни комисии. Благодаря ви думата на Стефан Жанг за представянето на втората идея. Благодаря, председателю, благодаря за поканата. Идеята ми е простичка. Това, което бе обсъдено на Европейското младежко събитие, беше регламент, който да намали използването на хартия в европейските институции. И ако се използва изобщо хартия, тя да бъде рециклирана. Нещо простичко може би изглежда тази идея, но мисля, че е много символично. Европейският парламент като институция на представители, като дом на гражданите, трябва да бъде един отличен пример за подражание на другите институции и на обществото като цяло. Поради тази причина предлагам в цифровата епоха да намалим използването на хартия в институциите, да се въведат норми и ако трябва да се използва хартия, тя да бъде рециклирана. Thank you very much. And now we can start. Сега започваме с изказвания от членовете на парламента. Давам думата на Карл Хайнц Флоренц. Я, yeah, Благодаря. Много внимателно ви слушах. Съвсем Правилно казахте, че в областта на устойчивостта и опазването на ресурсите трябва да работи много активно. Европа е сред най-големите износители на готови продукти, като например машини или автомобили. Това е добре, но Същевременно внасяме и много голямо количество суровини, тъй като вече почти не разполагаме с собствени ресурси от суровини. Това въжи и за Германия. От това логично следвам, необходимостта от рециклиране. Рециклирането трябва да е сред основните ни приоритети. Аз не съм млад човек, така че не мога да ви обещая, че ще се откажа от ползването на документи на хартия, но мога да ви уверя, че зорко ще бдя за употребата на хартия тук в парламента. Трябва да кажа, че парламентът се справя много по-добре, отколкото ни се струва. Не се справяме никак зле, но може, разбира се, да е и по-добре. Обеден съм, а това е вашата идея, че ако се позамислим, то ще можем да постигнем и промяна в нагласите. Наистина ще трябва абсолютно да се забрани генерирането на отпадъци. Нека се спра и върху една тема, която силно ме натъжава. Циркулярната економика, економиката основаваща се на рециклиране на ресурсите – бившият комисар господин Поточник предложи по-добри резултати в тази област, но новият комисар абсолютно маргинализира тази тема. Ползваме се от всички демократични инструменти, за да я върнем на дневния ред, за да си възвърнем водещата роля в тази област. Призовавам ви да участвате и вие в разискванията, например по интернет. Много се радвам, че младежите поставят на дневен ред темите, по които работим и ние. Това е шанс за всички ни. И тази тема не е зелена, черна или червена. Това е тема, която засяга всички нас в Европа. Благодаря. Следващия колега. Моля, спазвайте времето. Благодаря, благодаря, че сте тук. Разбирам, че участвате в различни комисии и хубаво, че решихте да дойдете тук при нас. Въпросът, който повдигате, е фундаментален за бъдещето на Европа. Карл Хайнц говори за проблема с ресурсите в Европа. Изправени сме пред един свят, където някои части от света стават по-богати, там се развива средна класа, която се ползва от е, ползите, които ние сме използвали с години, но това е натиски върху ресурсите и суровините. Трябва да се намерят е, по-добри начини за използването на планетата. Не може само да консумираме и да изхвърляме по начина, по който го правим. Вижте колко харти има около мен, както и бутилки, направени от пластмаса. Много неща можем да направим като институция. Идеята обаче трябва да бъде е следната. В природата няма отпадъци, не трябва да има отпадъци и в обществото. Да, прав сте, че говорите за кръговата економика. Всички сме запалени по тази идея. Тя може да направи всичко, да се справи с веригата на доставките, връзката, която направихте с земеделското производство и да се справи и с крайния продукт, т.е. как ние като потребители поемаме отговорността си и как обществото смята, че трябва да бъде поета тази отговорност към планетата. Като съюз ние трябва да сложим това сред приоритетите на своите действия в различни посоки. Не става дума само за екологичните нужди. Както казах по-рано, това е економически императив – ако може да свържим тези два елемента, ако може бъдещия економически растеж и просперитет да зависят от отговорното използване на суровините на природата, то тогава ще сме успели да влезем в тази кръгова економика. Вие, новото поколение, се тревожите от този въпрос и ние като законодатели трябва да го разрешим. Благодаря. Следващи оратор. Благодаря. Добре дошли в Комисията по околна среда, казва госпожа Бирдър. Е, за жалост, миналия път нямаше много депутати, когато бяхте тук. До... Искам също да ви поздравя и от университета в Кент, който е вашият е, университет и е в мой избирателен район. Говорим за економиката и трябва да свържем двата въпроса. Ние вече не ползваме хартия, имаме дневния си ред в iPad, но когато iPad-а вече е за изхвърляне, а той не работи дълго, ще видим какво може да се направи. Защото все още е, пакета за кръговата економика все още не е прият. Става дума за дизайн. Как се проектират продуктите. Имаме също така тези малки млечни капсули. Те са. те подлежат на рециклиране, но обикновено замърсяват, защото не се разделя капачето от контейнера. Това, което трябва да направим е да не ползваме сметища, да бъдем по-амбициозни и да разгледаме целия жизнен цикъл на суровините, което ще струва много пари. Ще струва на бизнеса, ще бъде скъпо за потребителя, защото трябва да се вземе първоначалната цена. Идеята е вие да видите как работи, работят политиците. Имам въпрос към вас – ще бъде трудно да се приложи всичко това и всички в Европейския съюз ще трябва да положат усилия. Как ще накараме обществеността да ни следва? Как ще ги убедим? След пет години трябва да се върнем пред гласоподлатателите и да кажем, ние променихме начина по който може да пазарувате или да правите каквото и да е след 20-30 години и това ще ви бъде полезно. Много е трудно за всички нас като депутати да убедим своите гласоподаватели в това. Благодаря. Okay, and... Благодаря. По една минута сега за отговор. Всъщност, госпожа Бирдер и господин Данс говориха за краткия живот на продуктите. Няма да говоря сега за това, но как да включим гласоподавателите? Другите ми колеги ще говорят за това, как да се образоват потребителите. Политиците трябва да бъдат лидери, трябва да обясняват в избирателните си райони какво правят и какво ще бъде въздействието на действията. Вчера във Фейсбук имаше една карикатура за един човек до огън, който обяснява на децата, имахме чудесна планета, но за кратко време успяхме да дадем много дивиденти на нашите акционери. Трябва да обясняваме на децата – какво може да се направи за борбата с климатичните изменения. Микрофонът се изключи. Благодаря, каза следващия оратор. Ще говоря по последния въпрос. Как гражданите, гражданското общество могат да участват и да приемат идеята. Мисля, че младежките организации не се използват в достатъчна степен по различни причини. Първо, защото те са много новородени, не са политически развити, нямат ясен дневен ред, но за това и те са толкова хубави, защото там няма ясен дневен ред, обикновено там са се събрали идеалисти с чудесни идеи. Мога да ви дам пример. Има едно поколение, което ще нарека поколението Еразъм. И никой не говори с това ново поколение. И това е един от начините, по които политиците могат да се включат. Вие сте законодатели, но не сте само законодатели. Европейският парламент е пред очите на всички. Така че не сте само законодатели, а и символ на Европа. Имате отговорност. Вие рециклирате водата в Европейския парламент, аз това не го знаех. Така че според мен тези дейности трябва да станат по-видими и да работите с младите хора и с гражданите на Европа. Благодаря. Благодаря, благодаря и за предложението. Сега преминаваме към втория кръг идеи и веднага давам думата на Леонардо, който ще представи третата идея. А, както казах по-рано, третата идея беше удължаване цикъл на живот на продуктите. Ясно е защо това трябва да се направи. Все повече отпадъци се генерират, продуктите имат все по-кратък живот. Някои евродепутати повдигнаха този въпрос, свързан с менталитета. Има инструменти на политиката, които могат да дадат стимули на фирмите за удължаване на живота на продуктите. Например, еко-обществени поръчки, еко-етикети, гаранцията също оказва въздействие, гаранцията за ползване на продукта. Обсъдихме колко е важна кръговата економика – това може да се използва също като инструмент за по-дълъг живот на продукта. Има и други инициативи на Съюза, като, например, наградата за социално новаторство на комисията, има и други награди. Парламентът може да основе такава награда за най-дълъг живот на продукт или устойчивост за да може фирмите и малките и средни предприятия да удължават живота на продуктите. Um, Парламентът също може да стартира пилотни проекти, може да има екип за такива проекти за бюджета 2016 година. Основното ми послание е през следващите пет години да не забравяте живота на продукта, когато изготвяте законодателни продук... проекти. Госпожа Бирдър говори за това. Знам, че замърсяването 80% от него може да бъде избегнато на ниво дизайн. Така че дайте стимули за екодизайн, за да се удължи живота на продуктите. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на Стефан за следващата идея. Е, е. Това е последната идея. Тя е кратичка, простичка информационна кампания, насочена към училищата, свързана с околната среда и устойчивото развитие. Сигурно ви се струва съвсем ясно, но когато аз ходих на училище през 90-те години, екологията беше неизменна част от нашето образование. Говореше ни се за това, че трябва да има устойчиво развитие, че трябва да пестим водата, но ми се струва, че младите хора днес до някъде са загубили този вид образованост. Затова и предлагам такава кампания, например, известна личност от Европейския съюз, която да говори по тези въпроси и по този начин наистина да ангажира младите хора. Би трябвало тази информация да се разпространява, да има такива кампании, тъй като много често те се провеждат в Брюксел, но не и на други места и това е жалко. Мисля, че инициативата е много добра. Благодаря ви. Господин Шлеке е първият колега, който ще се изкаже. Благодаря. Ако позволите, ще продължа на хърватски език, защото искам и младите хървати да могат да разберат какво казвам. Много ми е приятно, че днес сме поканили като гости тези младежи, които всъщност се опитват да ни убедят, че трябва да продължим да работим по кръговата економика, да образоваме и това да е един от нашите приоритети. Вие съвсем правилно посочихте, необходимо е наистина да се помисли за цял набор от дейности, да се започва от детската градина и да се говори за устойчивото развитие. Много е важно тази информация да съпътства младите хора през цялото време. Както и вие правилно посочихте, за да може да има еконоваторство и за да се използва по-дълго продукта, то и младите трябва да научат как да го ползват. Следователно, ние трябва да стимулираме младите, трябва да стимулираме и по-възрастните, защото е важно ученето през целия живот. Да се мисли за продукти с по-дълъг жизнен цикъл – и с типа дизайн, който го позволява. А именно, когато първата цел на продукта вече не може да се изпълнява, да се мисли за неговата вторична употреба. И това да се обяснява на младите. Трябва да подчертаем също така, че тук не опираме само до по-доброто използване на ресурсите, а и до енергийната ефективност, защото тези новаторски продукти ще бъдат по-енергийно ефективни и така ще се борим и с измененията на климата. Това е, което искам да кажа от наша страна. Образователни кампании в целия Европейски съюз – насочени към младите и провеждащи се дори в държавите членки, където няма кой знае колко добро разбиране на екологичните въпроси, да има екоиновации, екодизайн, изобщо цяла нова парадигма на мислене. Напълно ви подкрепям. Благодаря. Госпожа Еви. Грация, грация миле per essere... Благодаря. Благодаря, че сте тук. Ще говоря на италиански. Извинявам се. Разбира много добре към кого е насочено всичко това и проблема, който многократно цитирахме днес. Нов поглед, свързан с дизайна – Бях дизайнерка, учила съм дизайн, знам за какво говорим. Но до момента нещата не са се развили добре. Дори получихме един удар, бих казала, не само що се отнася до количеството продукти, които използваме, но и същите продукти, които днес се опитват да бъдат еко-ефикасни. Трябва да мислим за дизайна по друг начин. Един дизайн, който се занимава с стратегия услуги. Един дизайн, който се прилага към съвместното живеене, към общността. Общността, която може да бъде творяща. Всяка общност да намери начин да живее заедно. Това вече съществува в Европа и тук роля, ролята на политиката е огромна. Трябва да се даде стимул на добрите практики. Защото като почнем от мобилността или самото хранене, или общия ни живот, така наречения Time Bank също. Това са елементи, които трябва да бъдат включени в нашите проекти и които, според мен, чисто политически погледнати, трябва да бъдат стимулирани. Подкрепям ви с цялото си сърце. Надявам се в Европейския парламент да се говори за економиката на участието и споделянето. Благодаря. Шенау, мистер Гроте. Господин Хоте. Благодаря. Хареса ми че ни казахте, че трябва да отправим критичен поглед и към себе си. Наистина бяхте прав. Понякога след заседанията си тук изхвърляхме по три огромни контейнера хартия. Това се промени по време на миналия законодателен мандат. Решихме да не пилеем повече хартия, затова и създадохме онлайн портал, на който колегите могат да се запознаят с документите за заседанието. И мисля, че наистина сме постигнали напредък, но не бива да почиваме върху стари лаври. Ще трябва да продължим с подобни действия и в други области. Трябва автомобилите да се проектират така, че да има промени спрямо миналото. В миналото след 80 000 км вече нямаше гаранция. За това се наложихме, за това като законодатели се наложихме за това границата сега да е 180 000 км. Защото ако някой си купи кола, той очаква тя да може да навърти километраж от 150 000 до 180 000. Трябва да се проведат съответните проучвания, да се наложат необходимите ограничения. Така ще сложим край на реализирането на печалби при генерирането на огромно количество отпадъци. Voorzitter, dank u wel. Nou, ik ben blij met deze bijeenkomst, maar ik heb... Благодаря ви, госпожа Пирик. Много се радвам, че провеждаме това заседание, но няма как да не отбележа, че обикновено разговарям с по три училища седмично. Това, което ми прави впечатление, е, че младите са много добре информирани, а моята задача е тук е да работя за вашето бъдеще. Въпросът е какво можем да направим по-добре, защото не става дума за някакво съчетание от фактори. Ние трябва да информираме, но трябва да направим и младите по-чувствителни към тези въпроси. Например, аз посетих едно училище, децата бяха 7 до 12 годишни и те се оказаха много по-добре информирани. Благодаря и накрая Карен Каненбах. I do have a little problem because uh, as I Всъщност имам проблем, защото малко закъснях и не чух самото представяне или поне по-голямата част от него. Много се радвам обаче, че я има и възможността за разговор в Страсбург. Аз бих ви предложил следното. Един от вас да се върне в Европейския парламент. Аз всяка година през септември прекарвам три дни в среща с млади хора. Така че предлагам да дойдете, да посетите комисията ЕНВИ и да разговаряме по тези въпроси. Обикновено през септември вие още нямате учебни занимания и би било добре да можете да се върнете при нас. Всички представени от вас теми показват, че въпросите живо ви интересуват – Нямам никакво съмнение, че колегите в залата високо оценяват усилията ви. Благодаря. Сега ще дам думата на Леонардо и Стефан за по една минута. Благодаря. Всъщност искам да спомена две добри практики, Например, през 2016 година тук ще има среща с млади хора от цяла Европа. Ще можем да разговаряме по тези въпроси. Хубаво е, че и депутатите се срещат с младите си избиратели. Но има нещо, с което не съм съгласен. Казвате, че основният въпрос е устойчивото развитие и какво да правим за него. Всъщност, при работата с малки групи аз се запознах с някои инициативи, които може да се окажат много резултатни. Например, обещанието цяла година да, да не си купуваш нови дрехи или да споделяш жилището си. Това са обнадеждаващи инициативи. Тази година, освен това, ще има много възможности. През март се преразглежда Европа 2020, а преговорите за устойчивото развитие са през септември, плак 21 през декември. И вие трябва да обяснявате на младите хора в избирателните си райони това, което се прави тук, за да ги ангажирате. Благодаря. Самият аз ще кажа, че много се радвам, че вече има добри практики. Младите хора биват канени в парламента. Всъщност при нашата инициатива 60 хиляди млади хора от цяла Европа дойдоха тук, което е много добра възможност. За жалост не присъстваха много евродепутати. Затова при следващата младежка инициатива ще ви приканя да присъствате повечето младежи са ангажирани, те имат желание да бъдат чути. И аз самият съм един от тях. Ако ми пишете в Твитър, ще реагирам, ще напиша на още хора. И накрая, нямаме много време наистина, но мисля, че е много важно образованието. И за това е добре да работите заедно с Комисията по културни въпроси, тъй като те сигурно имат собствените си идеи за това как да се образоват младите и как да има учене през целия живот. Много ви благодаря за присъствието, за това, че ни изслушахте. Високо го оценявам и се надявам пак да се видим до година. Искам да, благ... да ви благодаря от моя страна за присъствието и за възможността, която ни дадохте да изслушам вашите идеи, да проведем този дебат с бърза размяна на мнения, като имайте предвид че когато младите хора идват по време на предизборна кампания, присъствието ни е малко по-проблематично, но иначе с удоволствие ще участваме. Благодаря ви. Okay, we start now the last item in our agenda. Сега пристъпваме към последната точка в дневния ред. Размяна на мнения с Марк Спренгер, изпълнителен директор на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. Той ще говори за тяхната дейност през 2014 година, изгледите за 2015 година. Принципно задачата на този център е да разпознава новите опасности за здравето да дава характеристики на различните заболявания. Знаете, че тази година премина под знака на еболата и Центърът за превенция на заболяванията имаше много сериозна задача. Господин Спренгер, много се радваме, че имате възможност да представите своята дейност през изминалата година и през следващата година. Заповядайте за 10-15 минути. Благодаря. Винаги за мен е удоволствие да идвам в парламента. Трябва да кажа, че изминалата година беше забележителна. Имаме нов парламент, нов комисар, нова комисия. Освен това, това беше и първата година председателят прекъсва. Ще помоля младите колеги, които желаят да се снимат или разговарят помежду си, да го направят пред залата. И тъй това беше първата година на изпълнение на новите законодателни норми. Много се радвам, че някои от авторите присъстват в залата. Освен това, изчакваме резултатите от втората независима оценка на центъра. Няма как да не отбележа и епидемията от ебола – Бих искал накратко да поговоря за четирите основни задачи на центъра. На първо място събираме информация, имаме своето епидемиологично разузнаване. На второ място се прави бърза оценка на риска търсим и научните консултанти. Ние подкрепяме държавите членки в тяхната подготвеност за епидемии и на последно място, но не и по значение обучение, свързано с микробиологията и имунологията. Накрая би било добре да кажа няколко думи и за общественото здравеопазване. Ние сме агенция в областта на общественото здравеопазване, но то е нещо като часовников механизъм с сглобка от различни елементи, които трябва заедно да могат да работят добре. Това е изключително важно. Важна е работата на цялата система. Аз съм запознат с вашето проекто становище за еболата вие сами казвате, че при еболата трябва да се разглежда не само лечението, а цялата верига, която включва и профилактиката и образоваността. Нека премина към епидемията от ебола. До днес имаме над 22 000 случая. Като не съм сигурен, че това е крайната бройка, мисля, че реалната бройка е много по-висока – около 9000 смъртни случая. В Гвинея около 3000, Либерия 8,5 хиляди, Сиера Леон над 10 хиляди, 826 здравни работници бяха заразени, около 500 от тях починаха. В страна като Сиера Леон има само 8 лекари за цялата страна, като много от здравните работници починаха. Всичко това е свързано с много слабата инфраструктура, но и с здравната култура на място, както и опустошителните граждански войни. Задачата на нашия център е да се направи бърза оценка на ситуацията в Африка, да се види доколко тя може да засегне Европа. Точно това и направихме. В Западна Африка беше ясно, че епидемията може да се овладее ако се разговаря и се работи с всяко отделно село, ако се проследят контактите между заболелите, но тук трябва да има и добра система за здравеопазване, която липсваше. Да, може би международната реакция беше добра, но за жало всъщност аз не мисля, че беше и толкова добра. Освен това, на нас ни трябваше един междусекторен подход, който също не се случва в този вид страни. Но, ако говорим за парламента, трябва да цитирам писмото на председателя Юнкер до новия комисар Андрио Кайтис. То е писмо за мисията, което очертава два ключови приоритета. Комисията винаги трябва да е готова да изиграе своята роля, когато има сериозни кризи, свързани с безопасността на храните и пандемии. Освен това, комисията подкрепя координатора на комисията по въпросите на еболата като разбира се, това е част от нашата основна задача, както и решение 1082. Нашият център вече подкрепя комисаря доктор Андрио Кайтис. Освен това, новия координатор за ебола на ЕС подкрепя засегнатите страни. Това включва страните от Западна Африка. Решение 1082 дава на комисията повече възможности за съгласуване на готовността. Освен това, от държавите членки се изисква информация за това доколко са готови, тъй като е много важно да бъдат готови. Да имат съответните системи, ако имаме трансгранично разпространение на епидемията. Е, те трябва да имат лаборатории, трябва да имат обучени здравни специалисти, които да проследят контактите на заразените и накрая те трябва да могат безопасно да извършват лечение. Нашия център предоставя техническа подкрепа на комисията, анализира резултатите и техническата готовност на държавите членки но разбира се, ние не сме тези, които решаваме дали те са подготвени или не. В нашия център винаги сме работили по новите заболявания, като еболата. Освен това, трябва да кажа, че започнахме да обръщаме внимание на новата епидемия от ебола в Западна Африка още през декември 2013 година с първия случай в Гвинея, след това последваха още заболели на 22 март 2014 година. Избухването на епидемията в Гвинея беше потвърдено. Същевременно ние посветихме своето внимание и ресурси, увеличихме ги, изработихме план за мобилизиране на ресурси на собствените ни служители. За да обясня как работим, провеждаме технически заседания ежедневно от месец август до сега. Имаме и над 60 ежедневни заседания на екипа за спешни случаи. Поддържаме ежедневни контакти и с комисията, съответно Генерална дирекция здравеопазване и ЕКО. Освен това, през есента на 2014 година 40 до 60 от нашите специалисти работиха на пълен работен ден и се занимаваха само с ебола. Изготвяхме, изготвихме 8 бързи оценки на риска с актуализиране на данните, което ще се извърши тази седмица. Освен това, оставаха още множество въпроси. Аз изпомням, че посетих много добре подготвена болница в Люксембург. Бях силно впечатлен. Тази болница изпълняваше всички правила, но ми зададоха въпроса, вижте, ние изпълняваме всички процедури, но какво правим, ако постъпи пациент? Как да се справим с тази планина от заразените материали, от отпадъците при неговото лекуване? Лесен въпрос с много труден отговор. Още един въпрос. Разполагаме с добри системи за здравни евакуации, но ако има заразен, как обеззаразявате целия самолет? Още един много сложен въпрос. Предоставихме своите технически съвети, предоставихме ги на Комисията по здравна сигурност, като тяхната работа беше много важна в този случай. Трябваше да се вземат решения – освен това, назначихме на работа служители в Западна Африка, не много на брой, но винаги сме разчитали на тях, за да имаме информация от първа ръка. В края на миналата година, октомври, ноември, натиска върху нашия център беше увеличен. От нас и искаше да работим още по-активно в Западна Африка, да се усети ефекта от нашата работа. Освен това и СЗО и други поискаха повече експерти, които да говорят френски. Нещо, което трябваше да осигури. Междувременно Комисията по здравна сигурност посети Западна Африка, за да види със собствените си очи какво е необходимо. Господин Андрио Кайтес посети центъра ни през декември. Той се обърна към нас със следния въпрос. Можете ли да изготвите план в подкрепа на Западна Африка и по-конкретно Гвинея, където трябват френско-говорящи експерти? Ние го направихме, ние и без друго работехме по този план. Пак през ноември доктор Дени Кумбие взе участие в мисията в Западна Африка. Изпратихме и други експерти в изпълнение на плана – в средата на декември представихме своя план в комисията си, съгласно който трябва да има 4 екипа от старши експерти и младши експерти, които да отидат в различните части на Гвинея и да работят с местните власти. Не става дума за работа в лечебни заведения, а работа с местните власти по епидемиологичните изисквания. По-настоящем имаме над 4 екипа в Западна Африка. Много се радвам, че и други се присъединиха към нашите екипи в Гвинея. Нека споделя първите си впечатления. Мисля, че много важен инструмент беше трансграничния инструмент. Ние разговаряхме с държавите членки, за тяхната подготвеност. И това беше важно при управлението на риска. Друг важен инструмент е съвместното осигуряване на доставки. Ние успяхме да предоставим всички услуги, следяхме епидемията трупахме данни, правихме бърза оценка на риска, подкрепахме държавите членки и обучавахме. Мисля, че работихме много добре и много координирано. Но нека се върна на мисията на комисаря и разширя обхвата. По време на изслушването си комисаря Андрю Кайтис обобщи своите приоритети с трите думи промоция, защита, превенция. Всъщност, това е музика за ушите за директора на ЕЦПКЗ, защото е много важно да има превенция и контрол. В това отношение искам специално да благодаря на италианското председателство, което включи няколко заразни болести в дневния си ред средиземноморски заболявания, ХИВ и други. Хубаво е, че латвийското председателство пък иска да се бори с туберкулозата в Европа. Разбира се, ние сме готови да подкрепяме и вашата работа с акцент върху безопасността на пациентите и антимикробната резистентност. Преди пет години най-важният ми приоритет беше създаването на Европейски център, в който да вярват гражданите на Европа. Много се радвам, че един от резултатите на външната оценка, една от констатациите беше, че този център работи добре и професионално във всички възложени му области. Това е важно. Ако не вярват в нас, ние няма да имаме и никакви официални правомощия. Много се радвам, че в момента управителният съвет работи по препоръките. Ние разчитаме на техните насоки при микробиологията, лабораториите и нискоресурсните маки страни, които ще имат нужда от нови инструменти. Освен това, трябва да се борим и с изтичането на мозъците. В бъдеще мисля, че има няколко основни заплахи. От една страна е микробната резистентност. На второ място различните заразни болести, грип и други. Вакцинирането, е, полово предаваните заболявания, както и миграцията на хора и туберкулозата, която не се подава на лечение. Накрая Нека кажа, че нашият център напълно ще подкрепя новия комисар в изпълнението на мисията му. Господин Андрио Кайтис посети центъра ни в Стокхолм миналия месец. Аз го уверих лично в нашата подкрепа. На второ място важно е да има трансгранични законодателни норми срещу здравните заплахи. Тук разчитаме на вас. Искам да ви поздравя и за работата, която извършихте, когато избухна епидемията с ебола. Подкрепата ни за комисията и изпълнението на законодателните норми за нас е водещ приоритет. Освен това, тази година отбелязваме своята 10 годишнина. 10 години ние наблюдаваме, оценяваме какво се случва при заразните заболявания. През следващите 10 години центърът ни ще продължи да следи за неочаквани заплахи и ще помага на държавите членки в подготовката. Но накрая нека завърша с една метафора. Аз съм от Холандия. В моята страна повечето от земята е под морското равнище. Затова, когато има силна буря, се притесняваме, ще издържат ли бариерите. Ако дори една от тях се подаде, знаем, че следва огромно наводнение. При заразните болести знам, че Европа през последните няколко години преживя няколко големи бури. Ебола до сега е най-голямата от тях. Но до сега здравните ни системи се оказаха достатъчно силно, за да издържат. Ще издържат ли обаче на следващата буря или тази, която е следва? В Холандия знаем, че е важно да се види коя е най-слабата бариера, защото защитата ни е толкова силна, колкото е най-слабото звено в нея. През ноември аз присъствах на вашите разисквания относно епидемията от ебола и бях напълно съгласен, че фокуса на работа трябва да бъде Западна Африка. Ние последвахме вашите препоръки. Мисля, че сега най-добрият начин да защитим европейските граждани е да работим за профилактиката и контрола в Европейския съюз и извън него, като се борим с най-слабото звено. Благодаря, госпожа Конечка има думата първа, която е и нашата колега за контакти с центъра. Děkuji, pane předsedo, děkuji také panu řediteli. Jsme trošku čas. Благодаря, господин председател. И аз благодаря на господин Спренгер, тъй като нямаме много време, ще бъда кратка. Господин Спренгер каза всичко важно, изложи всички важни аспекти във връзка с дейността на центъра. Тя се свежда не само до мониторинг и разпространяване на информация. Основната задача на центъра е да предоставя помощ. Той съществува вече от 10 години. В момента е изправен пред необходимостта да се справя с нови заплахи, с нови предизвикателства. Според мен ще трябва да помислим дали Като се има предвид настоящата обстановка, центърът разполага с достатъчни правомощия. Може би трябва да помислим за разширяването им. Ще повторя нещо, което изтъкнах и през месец ноември. Според мен, мандатът на центъра трябва да се простира извън Европейския съюз. Към момента той обслужва интересите на Съюза, предоставя външна помощ единствено при извънредни обстоятелства, но има редица държави като Украина, Молдова, Грузия, които биха могли да се присъединят в един момент към Европейския съюз. Към момента не им предоставяме помощта, която бихме могли да им предоставяме. Трябва сериозно да обмислим възможността за разширяването на мандата на центъра, така че той да може да извършва дейност и в тези държави. Жалко би било да не можем да споделяме с тези страни опита си в областта на здравеопазването. Жалко би било ако те не могат да получават помощ от работещите в центъра. Днес гласувахме по процедурата за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Центърът е изправен пред нови предизвикателства, същевременно не е увеличен бюджетът му. Радвам се, че има агенции с седалища в места различни от е, Страсбург или Брюксел. В случая седалището на центъра е в Швеция. Има проблем с преобразуването на бюджета му в шведски крони. сумите, които отпускаме по европейския бюджет, в момента се преобразуват в шведски крони по обменния курс от преди 5 години. Това може да не ви се струва проблематично, но всъщност, като се има предвид броят служители на центъра, като се имат предвид функциите му, той не разполага поради това с достатъчен бюджет. Това е коментар по адрес на комисията, тъй като знам, че тя може да предприеме нещо. Проблемът може да ви се струва маловажен, но мисля, че трябва да го решим. заключение, нека кажа, че парламентът е представен от двама колеги в управителния съвет. Предстои през месец март да бъде избран нов управителен съвет. Допускам, че настоящият изпълнителен директор ще участва в процедурата на подбор като лице за контакт от името на парламента ще ви предоставям цялата информация, от която се нуждаете. Въпреки, че центърът е една от най-малките агенции на Съюза, не бива да изпускаме от поглед дейността му. Тя придобива все по-голяма значимост. Още повече като се има предвид вирусът, ебола, ще трябва да дадем на центъра възможност да работи добре и да се възползваме максимално и от неговите ресурси. Той може, например, да извършва проучвания, които не могат да бъдат извършени от държавите членки по-отделно. Благодаря ви за извършената до момента работа. Благодаря ви от името на Европейския парламент. и от името на представителите на парламента, които много добре отстояват нашите интереси. Благодаря и на колегите, които останаха на заседанието и слушаха изложението на представителя на центъра. Трябва подобни центрове, подобни институции да разполагат с възможно най-добри условия за работа. Господин Гроте, благодаря, господин Спренгер. Слушайки изложението ви, останах едва ли не с впечатлението, че сме се справили с проблема с вируса Ебола и че е бил голям приносът на Европейския съюз. Но аз смятам, че ние напълно се провалихме в Африка. Липсваха най-необходимите материали, като ръкавици, например – не бих представил положението така, както го представихте вие. Дори напротив, трябва да помислим какви действия да предприемаме в бъдеще при подобни кризи, защото не се справихме добре с тази криза. Трябва вашия център да помисли какво следва да направи, за да се предотвратят подобни бедствия в бъдеще. Трябва най-открито да заявя, че се провалихме. Обсъдихме въпроса и тук в парламентарната комисия. Никак не съм удовлетворен от действията, които предприехме. Да се надяваме, че ще си извлечем полки за бъдещето. Работната програма на центъра. Изготвена е пътна карта за следващите години. Какво е предвидено в рамките на работната ви програма? Какви действия са предвидени за съгласуване на работата ви с тази на комисията, с тази на други агенции? Европейската агенция по лекарствата също работи по проблема Ебола. Къде са пресечните ви точки с други агенции? И как е отразено това в работната ви програма? Как изготвяте работната си програма? Индивидуално ли или се съгласувате с комисията и други агенции? Председателят. Благодаря. Следващият оратор госпожа Шрайер Пьерик. Благодаря. Искам да отправя комплимент към директора на центъра. Поздравявам ви за подхода, който възприехте спрямо Африка. Съгласна съм с това, което каза първата колега, която се изказа от името на парламента. Можем да разгледаме възможностите за по-добри резултати, за по-ефикасни действия. За това сме се и събрали днес тук – Няколко въпроса. Туберкулозата е проблем, по който трябва да работим. Резистентността спрямо антибиотици също огромен проблем, не само в Европа, но и в САЩ. Президентът Обама ясно се изказа по въпроса. Това е проблем, който засяга здравето както на животните, така и на хората. Може би и вие можете да изиграете роля при постигането на по-добра координация. Господин председател, позволете ми да се обърна към директора на центъра. Искам да ви поздравя, тъй като проблемът с ебола беше много сериозен, но ние имахме комисията по здравна сигурност в Люксембург. Е, тук пък в парламента изготвихме своя доклад за трансграничните заплахи за здравето. Преди около една година приехме и решението, за което говорихте казахме, че е необходимо да има съгласуваност между държавите членки, да се работи с Центъра по контрол на заболяванията. Самият аз също работих с съответната генерална дирекция в комисията, когато изготвяхме решението. Мисля, че съвета по Комисията по здравна сигурност и вашата работа в центъра са именно този вид дига срещу нахлуването на водите. Вие говорихте за това, че трябва да защитим най-слабото звено. Мисля, че това въжи и за СЗО. крайна сметка на 25 януари тази организация отчете сериозността на заболяването, извади си съответните полуки, оказа се, че е имало сериозен недостиг на ресурси, кой, който е повлиял и на усилията ни срещу този бич, наречен Ебола. Разбира се, може би е важно СЗО да се промени, да се реформира, защото не знам, СЗО не беше много ефикасна нито при еболата, нито при свинския грип. Необходимо е да си зададем въпроса, защо една световна организация, която трябва да ни показва пътя напред, за жалост не се справя. Защо, когато дойде бурята, като ебола, а както и вие казахте, ще има и други бури в бъдеще, тя не се справя. Може би е необходима по-голяма ефективност или както каза Матия Скрот, мой любим координатор, е необходимо да има по-голяма съгласуваност и ОСЗ в крайна сметка да започне да работи ефективно. Предполагам, че има различни предложения, които да ни направят по-силни при такива спешни ситуации. Има и предложения за преразглеждане на процедурата за авторизиране на нови медикаменти, които да се пускат на пазара. Освен това, изобщо ни трябва протокол за действията на Европа при спешни ситуации. Благодаря госпожа Кадемак. Също сърдечно ви благодаря за изложението, за възможността за размяна на мнения. Когато говорихте за работната програма за предстоящия период, на първо място упоменахте АМР. Изключително важно е да се справим с много големия проблем, с антимикробната резистентност. Това е огромен проблем за болниците. огромен проблем за болниците в цяла Европа, където се разразяват наистина много тежки инфекции. Вече има редица програми в тази област. В болниците има и още един така наречен мълчалив убиец, Лустридиум дифициле, Това е проблем в 13 държави членки. Там се осъществява всеобхватен контрол – Става дума за около 27 000 смъртни случая годишно тук в Европа. Все повече при лечението се използват антибиотици и това е потенциал за увеличаването на заболеваемостта в бъдеще. Какво правите във връзка с инфекциите, заразите в резултат от антибиотици, използвани при терапия. Господин Педичини. Грация, президенте. Директоре е... Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин директор, че сте тук за размен на становища. Бяха казани някои неща вече, що се отнася до антимикробната резистентност и наобщо микробите, както и по темата за сигурността на пациентите в болници. Аз съм доклад, е, докладчик по доклад по собствена инициатива, ще го видите. Много харесвам работата на вашата агенция по защитата на безопасността на пациентите и най-вече мониторинга върху е, инфекциите в здравната система. Системно те ударят около, удрят около 10-12% от хоспитализираните лица в Съюза препоръч, препоръчва съвета в своите указания конкретни мерки да се подава коректна информация на пациентите. Има друг фактор, който влияе върху такива инциденти. Става дума за номинирането на лекари в болниците от страна на политиката. Много често там се номинират за назначаване лица, които са удобни на политиците, а не поради техните умения. Ако обаче един лекар направи грешка, защото не е достатъчно компетентен, а е назначен по политически мотиви, то тогава нещата не изглеждат никак добре. Цялата система е направена така, че да крие данните, които да се дават на пациентите. Исках да ви попитам дали правите връзка между това и заболяванията в болниците. Благодаря. Thank you. And now, before... Благодаря. Преди да дам думата за отговор на изпълнителния директор Спенгрер, ще помоля представителите на парламента в управителния борт, двамата професори, да вземат думата за коментар. Αρχικά να ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει. Благодаря. Аз съм член на управителния съвет на агенцията от името на парламента. Следя работата на агенцията вече 10 години. Отново ви благодаря за доверието. Няколко думи. В следващите няколко месеца ще има втора външна оценка на базата на регламента. Това е една възможност за вас да видите всички дейности и действия, които са предприяти до момента. Ще видим също така и какви са предложенията, които са дошли от управителния съвет. Представителите на държавите, членки Европейската комисия и Европейския парламент са представени там. Това е една уникална възможност за нас да направим външна оценка, за да можете да видите голямата роля, която играе организацията в Европейския съюз. В заключение, Напълно съм съгласна с това, че днешното заседание включва тази задълбочена дискусия върху еболата и за това как Съюза да подсили системите си, за да се справят те с заплахата. Това е трансгранична заплаха. Не става дума само за защита на европейските граждани. Трябва да покрием и други държави, които нямат финансовите възможности да се борят с това заболяване. Хората продължават да се заразяват. Благодаря. Thank you, Благодаря, професор Ширес. Well... Благодаря, председателю. Подобно на колегата Малиори, 10 години вече работя um, to do this work for you and it's a... За вас, за мен е чест. Where can I... Oh, there. Sorry. Okay, danke sehr. I have um, not... Нямам какво да добавя към казаното от директора за дейността и отговора на заболяването в различните страни. Нито пък мога да добавя към казаното от моята колега Малиори за специалната ни роля като ваши представители. Радвам се, че може да изпълняваме тази задача. Искам да благодаря на онези, които изпратиха своите бележки. Благодаря на нашия говорител в парламента, госпожа Конечна. нея дебатирахме конкретни неща. Госпожа Каденбах също каза интересни неща за антибиотичната резистентност. Това ще ни помогне в нашата работа. Следващия период ще се съсредоточа върху оценката, добавената стойност. Законодателната стратегия която всъщност е директива за трансгранично здравеопазване. Там се създава нова архитектура на взаимодействието между партньорите Комисията, Европейския съюз, Световната здравна организация и ние, агенцията. И накрая, през идния период, трябва да видим как можем да преодолеем финансовите ограничения и да приложим в същото време работната си програма. Директорът говори за това. Колко човека извън работната програма трябва да бъдат освободени, за да работят те само по ебола. Това е предизвикателство, защото има голямо търсене. Това включва и дейността по дъвърколозата, клостфедиум, ентировирус. Имаме постоянно нови заплахи, които изискват действия от страна на агенцията. Благодаря. Thank you very much. And now... Благодаря. Давам думата на изпълнителния директор на агенцията за отговор. Две минути ли ми давате? Нямаме достатъчно време, най-вероятно, но ще ви изпратя писмени отговори на всички въпроси. Започвам с отговорите. Благодаря на госпожа Конечна. Тя е новото лице за контакти. Впечатлен съм от това, колко е ангажирана тя с работата. Ако има политически споразумения, които Съюзът иска да подкрепи, държави като Молда... Молдова, извинете, Грузия, Украина, то тогава, им, ако агенцията трябва да играе роля, то, то тогава не може просто да ги каним на заседания. Трябва да им дадем същинска помощ, което означава средства и човешки ресурси. Това е нужно. И това е много важно. Бюджетът и проблемите с валутите. Това е сложен въпрос. Покупателната способност на бюджета, който получаваме от Европа, се е свила, а търсенето се увеличава. При Ебола имаше голямо търсене, нямаше допълнителен бюджет. Следващият оратор, съгласен съм с него, разработихме пътна карта, многогодишна работна програма. Тя започна да действа 2014 година и е 7 годишна. Всяка година се консултираме с държавите членки посредством управителния съвет и а, Европейския парламент, използвайки тези лица за контакт, за да може а, те да дадат идеи за нашата годишна работна програма. Благодаря ви за идеите, които подадохте за 2016 година. Заповядайте с още идеи, ако имате такива. Работим в тясно сътрудничество по Агенцията за лекарствените средства. Uh, the vaccine, the whole field of vaccine is... Uh, Тъй като има много вакцини, които от фармацевтична гледна точка са под шапката на Агенцията за лекарствата. Тясно си сътрудничим с тази агенция. Става дума и за вакцините за ебола. Имаме съвместни проекти, като проекта IMI. Там имаме отлично сътрудничество. Благодаря на госпожа Пирек. Обръщаме голямо внимание на туберкулозата. Там имаме две фази. Тя е преобладаваща в някои държави, Румъния, България и Балтийските страни, най-вече, но и в големите градове, като Лондон, Рим, Ротърдам и така нататък. Така че имаме двустранен подход. Споменах Латвия. Радваме се, че Латвия ще организира среща на високо ниво. Ако не бъркам, на 30 март Нашата агенция ще участва. Комисията ще участва. Ще подкрепим Европейската комисия при разработването на техните планове. Но ще се обърне там и много внимание на туберкулозата. Споменахте САЩ. Имаме съвместна инициатива, наречена ТАТФОР – разработваме план за действие. Здравето на животните е много важно. Високо потребление в този сектор ще окаже своето въздействие върху антимикробната резистентност в сектора здраве на хората. Имам един подход на Европейската комисия, който се нарича One Health или общото ни здраве. Там има ветеринарни аспекти, където си сътрудничим с Агенцията по лекарствата. Ще излезем с съвместен доклад за резистентност към хранителни бактерии. Генерална дирекция ЕКО играе много важна роля при координирането на отговора на кризата с ебола. Добре сътрудничим, си сътрудничихме с тях и в бъдеще ще продължим в същия дух. Господин Паньо, СЗО е важна за нас. Не бих искал да давам препоръки, мога да ви дам пример всеки ден са във връзка с колегите по места. Лабораторията им са на един ден разстояние, но ако нямаш гориво, за да стигнеш до лабораторията, какво ще направиш? Тоест, имаш кола, но нямаш гориво. Има зони, в които не можем да, вля... да влезем, понеже там има граждански брожения – така стоят нещата. Това няма как да бъде разрешено нито от СЗО, нито от ЕС. Има една инициатива на ООН, UN Мир, която се занимава с подобряване на ситуацията, за да се предотвратят нови зарази. Има добри признаци при ебола, но все още не сме намерили пълното решение. Все още има ебола в отдалечени зони. Положението е почти същото, както с някои от видовете шарки. Винаги има шанс за нова зараза. Нашата агенция обръща много внимание на Гвинея. След това госпожа Каденбах. Инфекциите, които споменахте, са много важни, особено Корцелиум дефичили, Трябва да насърчаваме наблюдението и протоколите, за да могат да бъдат засечени заразите. Бих искал да започнем обучение за болнични сестри в инфекциозни отделения. Ако има инфекции и това е известно, това показва, че поне е налична система за наблюдение, защото има болници, в които няма зарази, но чисто и просто не сме сигурни дали има система за наблюдение и затова не се отчитат зарази. Добре е да има такава система и тя да бъде обсъждана. Винаги съм казвал, че резултатите на тези инфекции трябва да бъдат публикувани и да се е, дават указания. Трябва обаче и да има достатъчно средства, за да се предотвратяват те. Що се отнася до другия въпрос, нямам информация за специални комисии или комитети по болнични инфекции. Веднъж месечно посещавам една от държавите и винаги се опитвам да обръщам внимание на болнич... вътрешно-болничните инфекции, да посещавам болници, да говоря с председателите на съответните комисии. Обикновено съм впечатлен, разбира се, може би ми показват най-доброто, но идната седмица ще посетя една болница и ще обърна внимание на въпроса, който повдигнахте вие. Важно е да има добър комитет или комисия, които да внимават. Това е най-общо, което мога да кажа сега. Има ли други въпроси? Не, мисля, че трябва да приключваме, защото преводът ще спре вече, закъсняваме. Мисля, че без превод ще можем да продължим последните две минути. И така закривам заседанието. Ще се видим днес след обяд с членовете на нашата комисия, за да продължим заседанието си. Благодаря.